Добър ден, колеги. Нека започнем заседанието си. Моля най-напред да приемем дневния ред. Приемаме го. Благодаря ви. Следва да ви уведомя за режима на превода. Поради помирителната процедура по бюджета няколко кабини отпаднаха датска, унгарска, словенска, хърватска и малтийска. О, извиняваме се на колегите, е, които затрудняваме по този начин. Трябва да одобрим и протоколите от заседанията ни от миналите срещи през септември и октомври. Сега преминаваме към четвърта точка от дневния ред – Диалог по паричните въпроси с Марио Драги, председател на Европейската Централна банка. Добре дошли. Благодаря ви за вашето присъствие тук в контекста на периодичния ни извънредно ползотворен диалог. Естествено, очакваме председателя Драги да ни съобщи какви са неодавнашните решения на управителния съвет на Европейската Централна банка, в частност по програмата за облигат инвестициите, очакваното отражение е, на баланса на ЕЦБ, както и е, единодушното решение за използване на допълнителни конвенционални инструменти в мандата на ЕЦБ, ако такива са необходими. Също така, координаторите откроиха някои конкретни теми, по които сме работили – политиката за обезпечение и нейната нормативна уредба, както и мерките за парична политика. Както обикновено ще започнем с уводно изказване на господин Драги, след което ще преминем към задаване на въпроси и получаване на отговори за 5 минути. Това е обичайната ни процедура. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Почитаеми господин председател, почитаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси, госпожи и господа, много се радвам отново да се явя пред тази комисия за последното изслушване от 2014 година. Тази година за пореден път бе година на дълбоки промени в еврозоната и в Съюза като цяло. Тя бе година на законодателен и институционен напредък на много фронтове. 2014 година бе рождената година на Банковия съюз с поразумението за единния механизъм за оздравяване на финансови институции. Тя отбеляза началото на единния механизъм за надзор и успешното приключване на изчерпателната оценка на балансите на банките. Това наистина бе тежка година от гледна точка на паричната политика. Европейската Централна банка бе принудена да приеме широк спектър от мерки, за да откликне на рисковете от все по-смрачаващите се прогнози за економическото ни бъдеще. Вие сте избрали две томи, теми за днешното изслушване. Съотношение на финансовата фрагментация и паричната политика, както и уредбата на обезпеченията в евросистемата. Ще засегна и двете теми, но нека най-напред да ви кажа каква е сегашната ни економическа прогноза за бъдещето. През летните месеци растежът в еврозоната отслабва и повечето от предишните ни прогнози бяха ревизирани в нисходящо отношение. Същевременно очакването ни за скромно възстановяване през 2015 и 2016 остава. Търсенето трябва да бъде подкрепено от редица фактори, сред тях са нашите мерки в областта на паричната политика и напредъкът ни по отношение на фискалната консолидация и структурните реформи в някои страни. Същевременно, високата степен на безработица, значителният капацитет, който не се използва – и все още предстоящите и необходими корекции на балансите вероятно ще се отразят отрицателно върху възстановяването. Рисковете за економическите прогнози продължават да бъдат с отрицателен знак. В частност, отслабването на растежа в еврозоната, успоредно с повишените геополитически рискове, може да се отрази негативно върху доверието и в частност върху частните инвестиции. Освен това, недостатъчният напредък при структурните реформи в държавите членки от еврозоната представлява възлов отрицателен риск за економическата прогноза. Инфлацията в еврозоната остава извънредно ниска. През октомври месец нейната стойност бе 0,4 на 100. Очакваме е, сегашните ниски нива да се запазят през идните месеци, преди да настъпи постепенно повишение през 2015 и 2016 година. Ако погледнем към бъдещето, длъжни сме да следим много внимателно рисковете за ценовото развитие. Последните парични данни показват, че има растеж, който не се оползотворява или възможности за растеж, които не се е, оползотворяват. Сега, като че ли превратната точка в растежа на кредитите е вече зад нас и кредитите стават все повече, макар тази тенденция да е постъпателна. Най-напред ще се спра на финансовата фрагментация и паричната политика. Първата предложена от вас тема за днес. Фрагментирането в различни сегменти на финансовия пазар е основна пречка за гладкото поведение и изпълнение на паричната политика. И в крайна сметка е, всичко това се отразява върху възможността ни да изпълняваме функциите си. Поради решителните действия на Европейската централна банка, фрагментацията е значително ограничена след пика на финансовата криза. Продължава търговията с необезпечени парични коефициенти на разумни спредове. През 2012 година има значително намаление на спредовете по суверенни облигации. Всички тези тенденции отразяват бавното завръщане на доверието сред инвеститорите в еврозоната. Но положението е такова, че нашата парична политика, която се стреми максимално да улесни инвеститорите, все още не благоприятства някои от крайните заемополучатели в еврозоната. Това се дължи на факта, че пазарите на кредит в някои части на еврозоната все още изпитват много негативни отражения и не се възстановяват в достатъчна степен. И за това от историческа гледна точка растежът на кредитите остава ограничен. Разли... Разходите за финансиране е, чрез банков заем е, вече не са така зле, както преди, но остават високи в някои държави членки. Освен това, сега когато са ниски, те не се и прехвърлят изцяло върху реалната економика. Мерките в областта на паричната политика, за които взехме решение през юни и септември тази година, операциите за рефинансиране по дългосрочната целенасочена програма и програмите за изкупуване на ценни книжа, гарантирани с активи, са все мерки е, предназначени да преодолеят тези пречки. Те ще улеснят осъществяването на паричната политика, ще улеснят отпускането на кредити в економиките на еврозоната и съответно бъдещата парична политика ще бъде улеснена. От началото на июни форвардните пазарни ставки а, е, стръмно спадат по всички падежи. Сега в двугодишен хоризонт кривата на форвардните сделки е устойчиво под нулата. Ставката на Еврибор за 3 месеца, това е много важен показател за паричната политика, е спаднала до рекордни стойности и вече се е доближила до нула. А политическите решения, особено обявените през септември, доведоха до компресия на спредовете в други категории активи, включително ABS, гарантираните облигации и държавните облигации. Повече време е необходимо за пълно проявяване на положителното отражение на последните ни маневри и мерки. В този контекст искам да подчертая, че ние сме решени да приспособим мащаба на нашите мерки. Операции по отпускане на кредити, както и директни покупки, до такъв размер, при който може да се окаже подпомагане с оглед на инфлацията и подпомагане на възстановяването в економиките на еврозоната. Всички тези мерки ще имат значително отражение върху нашия баланс като ние смятаме, че той ще се доближи до стойностите си от началото на 2012 година. Това ще е, гарантира приноса на нашата улеснителна парична политика за постепенно економическо възстановяване и за връщане на ставките на инфлацията в средносрочен план до е, нива близки до 2% и даже под 2%. Но оставаме на штрек за евентуални отрицателни рискове с оглед на прогнозата ни за инфлация. От тук необходимостта непрекъснато да се наблюдава и да се извършва оценка на това доколко паричната ни политика е уместна. Необходимо е да се прецени дали има рискове от прекалено дългия период на ниска инфлация. И управителният съвет е един единодушен, че ще използва допълнителни неконвенционални инструменти в мандата си, ако това е необходимо. В този контекст сме възложили задача на съответните служители на Европейската Централна банка и на Евросистемата и нейните комитети своевременно да подготвят допълнителни мерки, ако такива се наложат. Те могат да включват допълнителни промени в мащаба и състава на баланса на евросистемата, ако това е потребно, за да се постигне парична ценова стабилност в средносрочен план. Само, че паричната политика сама по себе си не може да доведе до преодоляване на финансовата фрагментация в еврозоната. Фрагментацията през националните граници също отразява липсата на баланс между националните економики, а и някои институционни недостатъци. Преодоляването на всичко това изисква решителни структурни реформи от националните правителства за подобряване на бизнес климата и създаване на стимули за инвестиции с цел повишаване на производителността, създаване на нови работни места и улавяне на потенциала за растеж на економиката. Намаляване на финансовата е, фрагментация изисква преодоляване и на останващите недостатъци в економическата и финансовата интеграция. Както вече казах, напредък тази година имаше, сега Банковият съюз е, трябва да бъде доизграден чрез е, всеобхватната оценка и чрез механизма за отговорността при надзора. Това означава да се допълни механизма за оздравяване на финансовите институции и е, да се е, укрепи капацитета, заемния капацитет на единния фонд за преодоляване проблемите на финансовите институции. По-голяма е, фрагмент интеграция на финансовите пазари ще се наложи, за да се намали фрагментацията им, да се подобри финансирането на малките и средните предприятия, да се подобри изпълнението на паричната политика и като цяло да се благоприятства стопанския растеж. Сега очакваме подробните елементи от работата на комисията, които ще бъдат обявени през 2015 е, година и не се съмняваме, че Европейския парламент ще играе възлова роля в тяхното одобряване като законодател. Сега втората избрана от вас тема – уредбата на обезпеченията. От самото начало е, тази уредба в евросистемата целеше едновременно две неща. Първо, запазване и опазване на евросистемата от загуби, нещо, което изрично е записано в статута на Европейската Централна банка и на Европейската система на централни банки, и второ да се гарантира безпроблемно извършване на кредитните операции на евросистемата чрез достатъчни обезпечения. Миналият и опит и опитът напоследък показват, че тази двойна цел и нейното преследване всъщност са много ефективен лост. За сега евросистемата не е трябвало да признава загуба, проистичаща от нейни кредитни операции. В няколкото случая, в които контрагентите са били неизправни, например при едно от дъщерните дружества на Lehman Brothers, Евросист темата напълно покри експозицията си чрез осребряване на съответното обезпечение. Същевременно уредбата на обезпеченията гарантира, щото банките да получават достатъчни размери на ликвидност от Централната банка през цялата криза. Това стана най-ясно в контекста на двете операции за рефинансиране в извънредно дългосрочен план, проведени от ЕЦБ през 2011 и 2012 година. При тези операции банковите получиха ликвидност срещу обезпечение в мащаба на 524 милиарда евро за срок само 10 седмици. Тази уредба на обезпеченията е без промяна от началото на паричния съюз. Трите съставни елемента на уредбата на обезпечение в евросистемата са както следва. Първо, уредбата на отговорността на контрагентите. Второ, критерии за допустимост на активите, използвани като обезпечение и трето – мерки за контрол върху риска. Тези три елемента остават до голяма степен без промяна. Евросистемата има широк кръг от е, контрагенти и е, критериите й също са е, разнообразни, но те все още се опират върху същите принципи, както в началото. Това показва, че уредбата на евросистемата като цяло е доста солидно. Но някои промени са били необходими все пак, за да се гарантира изпълнението на паричната политика при стрес на финансовите пазари. Уредбата на обезпеченията никога не действа проциклично. Е, ограничаването на достъпа на банките до ликвидност по време на криза, като например се въведат по-строги критерии за обезпеченията, може да създаде рискове не само за, най- за по-слабите и най-уязвими банки, но и за цялата финансова система. Това би създало и риск за баланса на Централната банка, вместо да го защити. Затова, за да се създаде възможност голям брой контрагенти да продължат да участват в операциите по рефинансиране, евросистемата временно дори похлаби някои от критериите си за е, активи, използвани като обезпечение. Това бе направено в няколко случая. От 2008 до 2011 и през 2012 година ние приемахме конвертируеми активи, деноминирани в чуждестранна валута. През 2012 година създадахме уредбата за допълнителните претенции и притезания, проистичащи от кредитни споразумения. Уредбата на обезпеченията в евросистемата е комплексна от самото начало, не на последно място, поради разнообразието на предшестващите я национални правни уредби. Със създаването на паричния съюз целта бе кредитните операции на евросистемата да станат достъпни до широк кръг контрагенти, за разлика от някои централни банки, където контрагентите са малко на брой. Затова уредбата на обезпеченията продължава да бъде съобразявана с националните банкови системи и финансови пазари. Някои национални централни банки приемат кредитни притезания като обезпечение, докато други не го правят. Някои страни имат развити пазари на облигации, докато други не. Така че сега трудността е уредбата за обезпеченията да стане по-упростена и по-прозрачна, без да се ограничават контрагентите при достъпа до нашите операции по рефинансиране. Уверен съм, че ще го постигнем. Така че, госпожи и господа, 2014 година, както казах началото, бе година на дълбоки промени. Постигнатото до сега обаче не е достатъчно. 2015 година ще е онази година, когато всички участници в еврозоната, правителства и европейски институции ще трябва да развърнат една последователна обща стратегия за връщане на нашите стопанства в коловоза. Паричната политика не е достатъчна за тази цел. Затова е спешно необходимо да се споразумеем за конкретни краткосрочни ангажименти за структурни реформи в държавите членки, за последователно прилагане на пакта за стабилност и за растеж, е, за стратегия за инвестиции, за единна агрегирана данъчна позиция в еврозоната и за дългосрочна визия, която позволява да споделяме суверенитета в името на устойчивото функциониране на економическия и паричния съюз. Благодаря ви и ви се извинявам, че говорих малко по-дълго от обичайно. Благодаря ви много за тази изключително важна презентация. Павло Залба Бидекар има думата от ЕНП. Пет минути за въпрос и отговор включително. Благодаря много, господин председател. Господин Драги, много ви благодаря, че сте тук. Приветстваме ви в комисията и аз лично ви приветствам. искам да ви върна към няколко коментара, които направихте. Първо, за тези трилион евро инвестиции. За какво става дума? За конкретна цел или по-скоро за очакване всички ние се вълнуваме от тази тема. По какъв начин ще дойдат тези инвестиции? И нека да ви върна към казаното до тук. Съгласен съм, че паричната политика сама по себе си няма как а, да е достатъчна, за да се достигне до економически растеж. Необходими са реформи в много области и с участието на много действащи лица. И за това искам да ви попитам какво по-точно очаквате, какво очаквате от е, отделните страни, какво очаквате от отделните институции, какво според вас трябва да се направи, за да може паричната политика да постигне по-добри резултати при насречаването на развитието и заедостта. Благодаря. Between June and September this year... От юни до септември тази година сме предприели множество мерки от дългосрочните операции за рефинансиране до решенията да се закупят ценни книжа, подкрепени, обезпечени с активи и сме уверени, че тези мерки ще доведат до поддържане на инфлацията на нива, близки до нашите цели, а именно малко под 2%. Ако се влушат очакванията за инфлацията в средносрочен план, независимо от мерките, управителният съвет единодушно смята, че би било необходимо да се въведат допълнителни мерки и а, сме готови да достигнем балансов отчет от, като този от март 2012 година. Тоест, ако сметнем, че мерките, които сме предприели, не са достатъчни, за да се противопоставим на влушаването на очакванията за инфлацията, сме готови да въведем допълнителни мерки. На второ място. Ясно е, че паричното и фискално разширяване се отразяват сравнително слабо на економиката, ако економическата среда не е такава, че да насърчава инвестиции. По тази причина ние винаги сме казвали, че структурните реформи са от голямо значение. Във всяка страна има различни планове, цели и потребности. Има две а, големи категории структурни реформи. Първият, а, първият тип а, са свързани с пазара на продуктите, конкуренцията. Там трябва да се направи допълнително да правят допълнителни стъпки за задълбочаване на единия пазар. И второ, правните въпроси. В много страни всъщност структурните реформи водят до ползи и за държавите и се вижда възстановяване. Твърде рано е да се каже, че има прекалено силна корелация между двете тенденции, но все пак виждаме връзка. Страните, които наблюдават по-голям економически растеж, са именно тези страни, в които са предприяти поне някакви структурни реформи. Благодаря. Елиза Ферейра от групата на социалистите и демократите. Благодаря много, ще се изкажа на португалски. Благодаря ви много, че сте тук днес. Е, съжалявам, че няма как да остана до края на днешното заседание. Рядко се случва това, но имам е, друг ангажимент. Имам въпрос към вас. Във връзка с паричната политика и по-конкретно лихвите. Те винаги са били основен инструмент за ревитализиране на економиката при единна валута, но на този етап изглежда сме изчерпали ресурсите си в тази област. И така, моят въпрос е, имайки предвид положението, в което се намираме сега и е все по-големите дисбаланси в страните, безработицата, особено структурната безработица, която е на много високо равнище, е, особено страни провели структурни реформи, има сериозни затруднения при търсенето. Не смятате ли, че тези елементи са достатъчно важни, за да ни насърчат да направим същото, което направихме през 2012 година, именно председателите на основните институции да се срещнат, е, да се каже, ето, Централната банка вече е изчерпала своите ресурси. Затова съветът, комисията, еврозоната и парламента могат да се срещнат на най-високо равнище, за да постигнат е, споразумение за рестартиране на европейската економика и по-конкретно на инвестициите. И то не е само в отделни страни, а в цялата еврозона и в Европа като цяло. Защото мисля, че е необходимо да действаме именно така на широко, за да избегнем по-нататъчна катастрофа. А, защото Европейския съюз трябва да говори с един глас Централната банка е направила много, но не може да направи всичко, което е необходимо. Благодаря. Напълно съм съгласен с вас. Паричната политика постигна много. Тя може да постигне и още. Особено ако се прилагат структурни реформи. Но не може да постигне всичко. И така, фискалната политика. Структурната реформа е част от елементите на тази политика. Също времено в допълнение на всичко това е необходимо да се върне доверието в економическата среда и в еврозоната. А за да се възвърне доверието, най-важното е да имаме една политическа и економическа структура, която ясно да показва на останалата част от света, че ние вървим напред и го правим заедно. И а, преодоляваме економическите затруднения. Тук не става дума само за валутата, става дума за дългосрочната стабилност на нашата концепция, на нашата рамка. Благодаря. Госпожа Ферейра. Остава още малко време. Мога ли да ви задам съвсем конкретен въпрос по една друга точка, която споменахте? А именно, има ли някакво развитие за осигуряването на фонда за преструктуриране, който е от огромно значение за успеха на Банковия съюз? Благодаря. бяха направени много промени. И се дава по-малко значение на фонда за преструктуриране. Вече има по-висок капитал в банките след, е, проценката, след е, комплексната оценка. И освен това, пътищата за е, спасяване на банките бяха пре работени. Ако въпросът е дали 50 милиарда са достатъчни за фонда за преструктуриране или не са, за мен е съвсем ясно за какво става дума. Капацитетът за кредитополучаване на Единния фонд за преструктуриране е увеличен. Благодаря. Нотис Мария Секаре. Της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 господин Драги. Ако правилно съм ви разбрал, Европейската Централна банка по-настоящем прилага програмата си, обаче изглежда, че има сериозни проблеми с гръцките държавни облигации 219 милиарда евро – са отишли за закупуване на гръцки държавни облигации, но въпросът е каква е сегашната номинална стоеност на тези облигации. Ето типичен пример от Гърция, моята страна. По време на кризата гръцките публични облигации бяха продавани с 50% по-ниска цена. Ако разгледате номиналната стоеност на облигациите, те трябва да са на стойност 57 милиарда евро. Опасявам се, че има и някои спекулации за сметка на онези лица, които са фалирали. Тройката наложи допълнителни данъци на гърците, само и само да могат да се изплатят тези облигации. Мисля, че всъщност тук става дума за чиста спекулация. Не знам дали Централната банка би била готова да върне част от печалбите, които е натрупала обратно в Гърция. Всъщност тези средства са необходими на Гърция, за да се изплати гръцкият дълг. И всичко се препраща директно на кредиторите. Всичко това се случва в рамките на меморандума. Така че мерките са доста строго, строги. Този тип спекулиране с облигации води до следния резултат. Гърция ще бъде под крилото на тройката още доста дълго време. Оставени са сериозни финансови пропуски за попълване от гръцката хазна. Гръцките облигации, надявам се, ще си дадете сметка, че не са продадени по номинал, а на друга цена, т.е. на практика 22% намалението на гръцкия дълг без каквито да било финансови загуби – от Европейската Централна банка. На практика тук се извличат ползи на гърба на гръцките граждани. Не е допустимо по такъв начин да се третират гръцките е, дънакоплаци. Не съм съгласен, че е необходимо да се е, започва дебат за преструктуриране и за намаляване, облегчаване на дълга. Всъщност Гърция има нужда от реформи за фискална устойчивост и конкурентна способност и резултатите показват, че всъщност вече направените реформи водят до положително развитие. И така, Гърция, ако продължи да работи по реформите и по фискалните цели през предстоящите години, ще наблюдаваме устойчиво подобряване. Между другото, печалбите на ЕЦБ от а, гръцките облигации са върнати в Гърция чрез националните банки и, и, а, чрез, и директно от ЕЦБ. Още е, малко време ми остава. Е, ще задам един, е, ще повторя, е, зададох един много простичък въпрос. Тази година поради тези облигации Гърция ще дължи 10 милиарда на ЕЦБ заради облигациите. Но всъщност, ако се вземе предвид разликата а, в цените, всъщност Гърция би дължала само 6 милиарда и останалите 4 милиарда могат да бъдат използвани на национално равнище, за да се подобри заетостта. Защо се криете и не отговаряте на този въпрос? Защо насърчавате спекулативното поведение спрямо Гърция? Вие твърдите, че дългът трябва да бъде преструктуриран. Ние обаче не смятаме, че това е подходящо, не смятаме, че е необходимо и не смятаме, че би било полезно. Ти гуе. Колегата Макарти, извинете, първо Петър Яцек от АЛДЕ. Благодаря, господин председателю. Относно количествените облегчения, има известни притеснения, че може да има намаляване на готовността на държавите членки за реализиране на социални и економически реформи и за консолидиране на публичните финанси там, където е необходимо. От друга страна, държави, където имат повече фискално пространство, са готови да използват тази възможност и да инвестират. Още по-предвестително би било в краткосрочна перспектива, тъй като растежът няма да настъпи автоматично. Настъпва зимата, така че е необходимо да се окаже някаква подкрепа. И за да попълним цялата, целия пазъл, има стъпки на ЕЦБ, а именно тези, които вече споменах, за увеличаване на паричната маса. Радвам се, че вие говорихте за единодушието, което е постигнато. Групата АЛДЕ счита, че трябва да се консолидира управителния съвет на ЕЦБ, да се отстоява независимостта на ЕЦБ. Какви биха били вашите коментари или послания по тези взаимосвързани въпроси? Извинете, казва господин Драги, аз не разбрах съвсем какъв е вашия въпрос. Е Тогава нека да бъде по-пряк. Има ли допълнителни мерки за количествено облегчение които да се предвиждат, защото някой се притеснява, че това може да обесърчи държавите членки да консолидират публичните си финанси и създава също възможности да не се харчи достатъчно. Господин Драги. Аргумента, че паричната политика примахва стимулите пред правителствата да направят необходимото, дали под формата на структурни реформи или фискална консолидация, многократно е поставен. Въпросът на този, отговор на този аргумент е доста ясен. Първо, ние имаме своя мандат, а той е поддържане на стабилността на цените, което означава, инфлацията да бъде доведена близо до 2%, но под 2%. Защото иначе ще станем зависими от действията на правителствата, а ние държим на независимостта си в областта на паричната политика. И на второ място, в правно отношение, концептуално отношение, тези два въпроса са отделни един от друг. Но дали е истина, че правителствата не са предприели действия, защото са получили толкова много пари, че са загубили интерес да реализират каквито и да е реформи. Ако разгледаме последните доказателства, ще видим, че това не отговаря на истината. Ние наблюдаваме, че има държави, които реформират пазарите се на труда, въпреки че лихвените проценти там са доста ниски. Освен това, има поредица от реформи, които нямат никаква връзка с паричната политика. Всички тези реформи, които са свързани с политическата система, или с здравеопазването, или с други сектори. Но има една област, където връзката между паричната политика, стимулите на паричната политика могат да бъдат оправдани, а именно в бюджетната област. Може да има известна връзка между економиите, които може да реализира страната при ниски лихвени проценти и неготовността да промени данъчната си политика и политиката си за осъществяване на, на публични разходи. Но иначе не мисля, че има каквито и да е доказателства, че някои държави са забавили реформите си в областта на пазара на труда или в други области поради ниски или пък високи лихвени проценти. Благодаря. Маткарти от Обедената левица. Господин Драги, през последните седмици ЕЦБ публикува писма между вашия предшественик Трише и финансовия министр на Ирландия. Аз има някои въпроси в тази връзка. Първо през май и март тази година ЕЦБ заяви категорично, че там, където счита да бъдат публикувани тези писма, ще го направи. Какво се е променило между времено? Имаше ли някакви искания или заявки от страна на Министерство на финансите в Ирландия и каква, какво е естеството на тези дискусии? Има ли някаква рамка, в която се провеждат? Има едно писмо от октомври 2010, където Трише казва, че ангажимента на ирландското правителство да развие заедно с комисията и ЕЦБ многогодишна економическа и фискална стратегия за развитие. Всъщност, какви преговори на този етап вече са осъществени? Знаете ли подробностите? Знаете ли кога са започнали разговорите в тази връзка? И отделно от това искам да попитам дали знаете, дали преди изпращането на писмата ЕЦБ е осъществила оценка на евентуалното въздействие на решенията на ирландските власти да обвържат притежателите на облигации, как това се отразява на банковата система. Правена ли е такава оценка? Бихте ли признали, че ЕЦБ е действала погрешно в това отношение. И на последно място, считате ли на този етап, че рекапитализацията на ирландските банки с задна дата е реалистична перспектива? Дали има заявка от ирландското правителство и ако има такава заявка в бъдеще, каква ще е реакцията на ЕЦБ? Господин Драги, зададохте доста въпроси. Отговорът ми ще засяга всички тези въпроси. Дали сме си променили мнението? Не. Всъщност не сме си променили мнението. Ние казахме в първоначалното писмо, че цялостна оценка се осъществява и за това в този етап, ако се публикуват писмата, това би, би означавало да се изпреварят мерките, свързани с финансовата стабилност. Това именно не кара да се въздържим от публикуването на писмата. Относно другите ви коментари, важно е да подчертаем, че искането от ирландска страна за програма Европейски съюз МВФ не се ограничава само до едно писмо, изисква публикуването на цялата кореспонденция между бившия председател на ЕЦБ и министъра на финансите на Ирландия. Там ясно се виждат нещата. Не е едно единствено писмо, а на първо място гаранцията на а, държавата за задълженията на банките освен това трябва да се отчита мащаба на кризата, доста отежняващи външни фактори и разбира се загубата на доверието на пазарите, което изискваше от Ирландия неизбежно да поиска програма на, от Европейския съюз и МВФ. Искам да подчертая също, че няколко години преди старта на програмите за преструктуриране от е, Европейския съюз и МВФ, както и в последващия период, е, нивото на ликвидност, осигурено от е, евросистемата на банковата система в Ирландия, беше изключително високо. В момента, когато беше изпратено писмото, което визирате, възлизаше на близо 85% от БВП на Ирландия и една четвърт от общата ликвидност, осигурена от евросистемата. Докато управителният съвет на ЕЦБ винаги е действал в рамките на своите правомощия и в съответствие с а, а, нормите, приложими за цялата еврозона, има известни ограничения за това каква подкрепа евросистемата може да осигури на банките в държавите членки и това се ръководи от общоприятите правила и се посочва в писмото на бившият председател на ЕЦБ до бившия министр на финансите на Ирландия от 15 октомври 2010 до началото на ноември 2010 година, както беше посочено в допълнително писмо от бившия министр на финансите на Ирландия до бившия председател на СБ от 4 ноември 2010. Ситуацията в Ирландия бързо се е влушила и управителният съвет на ЕЦБ има задължението да обърне внимание на ситуацията. Впоследствие писмото, което споменахте и вие, беше изпратено от бившият министър на, от бившият председател на ЕСБ до бившия министр на финансите, финансите от 19 ноември. В отговора си министър на финансите на Ирландия подчертава, че цяло разбира безпокойствата изразени от управителния съвет на ЕЦБ. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря. Господин Ернест Уртасун от групата на Зелените. Благодаря, господин председател. Господин Драги, радвам се, че сте тук. Искам да се върна на това, което казахте току-що, а именно писмата, които бяха публикувани по отношение на Ирландия. Моята група иска да постави този въпрос, тъй като не сме убедени, че има диалог между правителството на Ирландия и ЕЦБ относно подкрепата. Струва ни се ЕЦБ по-скоро отправя заплахи към Ирландия, ако се откаже от спасителната програма. Има доста безпокойства в обществото относно липсата на достатъчно прозрачност по тези въпроси. Ситуацията, в която се оказаха банките в Ирландия, беше по-проблематична. В устава на банката има предвидени разпоредби, които трябва да се отчитат. И се надяваме да бъде възвърнато доверието на гражданите. Господин Драги, извинете, какъв точно е въпросът ви? Въпросът е в какъв капацитет банката е поискала от ирландското правителство да иска финансова помощ, за да се подкрепят банките в Ирландия. На какво основание управителният съвет на ЕЦБ е взел това решение? Мога отново да се върна на писмото и да повторя отговора, който дадох. Когато подкрепяте една държава с 85% ликвидност от нейния БВП, една четвърт от общата ликвидност на евросистемата, искате да сте убедени, че няма да има опасност за цялата евросистема. ЕЦБ не мислите ли, че трябва да е обезпокоена от всичко това? Че не трябва да изисква политики, които да гарантират че ситуацията ще бъде стабилизирана в последствие. Не считате ли, че е задължение на ЕЦБ да изисква това от държавите, на които осигурява ликвидност? Мисля, че именно това е направила ЕЦБ. Аз ви запознах с основните стъпки и отговорите, така че това не беше някакъв нерационален акт от страна на ЕЦБ или някакъв авторитарен акт, а беше част от диалога по въпросите на политиката между ЕЦБ и ирландските власти. Ирландските власти поискаха програма на Европейския съюз и Международния валутен фонд. Имам още няколко минути, които ми остават. Имам допълнителен въпрос. Още един въпрос относно целите, свързани с инфлацията. ЕЦБ трябва да поддържа ценивата стабилност съгласно своя устав, но очевидно управителният съвет трябва да определи какви са нивата. Знаем, че целта е около 2% инфлация. Искам да разбера дали това ще продължи да е политиката, която ще бъде следвана или пък ще има промяна, която ще се внесе от управителния съвет на ЕЦБ. Господин Драги, не, няма вероятност да има промяна от съвета. Ще се запази. Марко Дзани, Грация, президенте. Марко Дзани. Имам а, три въпроса към господин Драги. Първо, от а, а, LuxLeaks. Какво е вашето мнение по тези въпроси, тъй като банките използваха схеми, които им позволяваше да не плащат милиони евро под формата на данъци? Не смятате ли, че трябва да се въведе определен контрол върху тази ситуация? И какъв е резултатът от стрес-тестовете? Ние чухме е, отговора на е, господин Муи, Нуи но какво е вашето мнение? Какво считате за използваната методология а, при оценката на качеството на активите и при стрес-тестовете? И дали а, това не предвижда а, доста рискове в балансите на банките, на дериватите? Ако този въпрос бъде разрешен, разрешен считате ли, че европейските банки ще могат да устоят на допълнителни бъдещи заплахи? Ако анализа на Deutsche Bank е, е вярен, ако имате 75% деривати, не считате ли, че това би било особено опасно в сравнение с по-традиционните методи? и мерките предвидени от САЩ през преди години да се извършва оценка на всички банки не е нещо, което трябва да се приложи в Европа. Много от гражданите в е- Европа са разочаровани, поне в единната валута еврото. Някои от тези страни могат да се могат да решат да напуснат еврозоната. Има искания за референдум за излизане от еврозоната. Считате ли, че би било демократично да се предвидят процедури в договорите, да има механизми, които да позволяват на държавите членки, които вземат демократично решение да излязат от еврозоната, да го направят в съответствие със своите конституции? Господин Домбровски, с който отговаря за този портфел, каза, че никой не може да спре една държава, която иска да напусне еврозоната. Но всъщност на следващия ден след изказването му бе публикувано комунике, което опровергава това. Бихте ли коментирали? Господин Драги, ще се спре на отделните въпроси. Първо по LuxLeaks. Там ние нямаме роля. Това изисква данъчна хармонизация да се разгледа въпроса за различното данъчно третиране в отделните страни. Ние нямаме данъчни правомощия все още, като ЕЦБ. На второ място, относно методологията, която се използва в стрес-теста и в цялостният анализ. Аз ще има възможност да обсъдя въпроса и по-нататък. Цялостната оценка беше много строга и беше приветствана от общественото мнение и участниците на пазара, като възможност да се укрепят балансите на най-големите банки в еврозоната. И това ще доведе до много ползи, една от които е да се укрепи трансмисията на паричната политика и на второ място ще подобри паричните потоци през едните месеци. Дали е приключило войната? Бихме могли да кажем. Дали имаме равнопоставеност в Банковия съюз на този етап? Отговорът е, че нямат такава равнопоставеност. Постигнато е много, но е необходим допълнителен напредък. Искам да задам въпроса, защо липсва такава равнопоставеност? Защото в много различни държави има различни законодателства. Националното законодателство се отчита от европейския законодател – Цялостната оценка, стрес-тестовете отчитат тези факти. Например, начина по който се третира така наречения goodwill варира между отделните страни. Също използването на придобитите от данъци активи. Равнопоставено Отношения в наличните модели. Така че се налага допълнителна работа. Госпожа Нуи и Аутешлегер, целият управителен съвет са твърдо решени, както са го заявявали многократно, да работят в тази посока. Дали това ще предотврати кризи, идващи от други части на света, от различни източници? Разбира се, че не. Работата за преодоляване на финансовата криза, всички, които бяха ангажирани с това, не целеше да се предогади следващата криза, а по-скоро да се укрепи системата, да стане тя по-устойчива като цяло. Тоест, ако възникне нова криза, системата да е по-устойчива. Но дали ще бъде цяло иммунизирана на бъдещи кризи, отговорът е, разбира се, че не. Ние обаче трябва да се уверим, че системата е по-силна и тук е необходимо да се положат допълнителни усилия. Някои страни а, наблягат на регулаторните аспекти и по-скоро на а, сенчестото банково дело, което е сега по-строго следено, отколкото в миналото. Относно Deutsche Bank, аз а, не коментирам отделни банки. Относно еврото, вие сте убедени за вас е, нещата са пределно ясни, но за мен не е ясно, че дадени държави могат да напуснат еврозоната. Що се отнася до нас, на първо място ние нямаме законодателни правомощия. Ние имаме достатъчно силни, ако искате да имаме и законодателни правомощия относно това дали една държава да остане или да напусне еврозоната, ще сме ви признателни, ако ни дадат такива правомощия, но едва ли. Еврото, както съм заявял многократно, е необратимо. В ЕЦБ ще продължим да правим всичко, което е необходимо в рамките на нашия мандат, за да отстояваме това. Благодаря. Искам да кажа, че заместник-председателя Думбровски в, в своето изявление много ясно заяви, че са необратими е, ангажиментите по отношение на еврозоната. Сега, госпожа Капел. Благодаря, господин председателю. Господин Драги, една от най-спорните мерки предприяти от ЕЦБ за финансовите пазари и за тяхното стабилизиране бе програмата от август 2012 година. Мислите ли за подобни мерки тази година? Milliarden Euro erhöht werden. Das letztere sprachen Sie auch heute schon an. И смятате ли наистина да е, увеличите е, баланса на ЕЦБ до 300 милиарда? Не всички държави членки са реагирали чрез необходимите реформи на тази програма от 2012 година. И много от тях нямат стабилна бюджетна политика. Съгласен ли сте с мен, че покупката на държавни облигации дава ненадлежни стимули на страните, които не извършват необходимите реформи и така ги възпира от извършването на структурни реформи в бюджетния сектор. Те могат по този начин ефтино да финансират дълга си. Друг въпрос. Чрез Базел 3 финансовата индустрия пое нови ангажименти във връзка с капиталовите и кредитни изисквания, както и да извършва повече разходи за надзор. Смятате ли, че след Базел 3 ЕЦБ може да предприеме мерки за по-доброто финансиране на малките и средните предприятия. По първия въпрос. От юни до септември, както казах уводното си изложение. Европейската централна банка предприе няколко мерки. Например, решението за покупки по сегашната програма за облигации. Ние сме убедени, че тези мерки ще подкрепят финансовите очаквания в средносрочен план. И смятам, че те ще имат и е, значимо отражение върху нашия баланс. Той ще се приближи до нивото си от март 2012 година. Казвайки това обаче, ако мерките се окажат недостатъчни, за да може очакванията за инфлацията в средносрочен план да се придвижат до 2% или малко под 2% или ако доведат до влушаване на инфлационните очаквания или пък инфлационните очаквания се влушат поради независещи от нас причини, управителният съвет е готов да предприеме други мерки, да се намеси, така че ние отстояваме ангажимента си да предприемем и други неконвенционални мерки извън вече решените. И ще бъдем готови да предприемем действия. На последното си заседание съветът поиска изрично от служителите на ЕЦБ и от комитетите в евросистемата да започнат работа по подготовката на такива неконвенционални мерки. На фона на всичко това ние имаме мандат. Мандатът е, гласи, че целта ни в областта на инфлацията трябва да е под, но близо до 2%. Така че давам отговор както на сходен въпрос по-рано. Отделна история е това какво правят правителствата. Е, това дали те имат стимули за своята дейност или не е, е важен фактор, но извън пределите на нашия мандат. Европейската Централна банка няма възможност да задължи правителствата да предприемат правилни мерки. Знаем това. То се отразява върху ефективността на нашата парична политика. Както казах, структурните реформи я улесняват, но ние не можем да излезем извън мандата си. А другите неконвенционални мерки могат да наложат изкупуване на редица активи, един от които са държавните облигации. Thank you. Благодаря ви. Благодаря сега Бернард Ланген. Господин председател, края казахте и сега го повторихте, че само паричната политика не може да реши проблемите. Говорихте за бюджетната консолидация, за реформите. Всичко това върви ръка за ръка. Но обществото си задава и други въпроси. Е, те в момента нямат толкова връзка с миналото, колкото с бъдещето. Госпожа Лагард е, е, даде начало на един такъв дебат. Задавам въпрос и ви моля за отговор. Не е ли необходимо задълженията и правилата за задлъжнялостта от 1995 година най-сетне да бъдат приети. През е, последните 10 е, години 25% е нараснала задлъжнялостта. Това влияе на растежа. Е, Европейската централна банка Ще отчете ли в политиката си намаляването на цената на енергоносителите на газа и петрола? А освен това, е, количествените облегчения и другите ви мерки са обосновани, несъмнено, но те не донесоха кой знае колко осезаеми резултати. И общественото мнение се пита. То си задава въпроси за банките. Е, в крайна сметка, това, което те направиха, тежи върху държавите членки. Няма ли начин да се е, въздейства не се поставя въпрос на ниво ликвидност. Това, което е важно, е да се е, вземе предвид реалната еволюция на редица фактори, включително трудовите възнаграждения. Всъщност, тройката в някои държави членки вкара нещата в една невъзможна спирала. Сега вече девалвация не е възможна. Какви механизми за корекция ще предвидите? Тази връзка вече има направени предложения. Thank you. I think I... Благодаря. Мога да отговоря на първите два въпроса. Мисля, че не разбрах добре третия въпрос, казва господин Драги. Отговарям така. Нашите правила са котва на доверието. И трябва да бъдат спазвани. Те са написани с известна гъвкавост. Тоест, прилагането им допуска известна гъвкавост. Нека да се запитаме какво се обърка през 2003 и 2005 година. Правилата бяха променени поради интереса на някои страни, а не поради интерес в контекста на някакъв общностен съвместен интерес. Промяната в правилата настъпи от задлъжнялостта. Когато избухна кризата през 2008, задлъжнялостта бе вече много висока и се увеличи допълнително по време на финансовата криза. Тъй, че проблемът тук е дали не трябва да отменим правилата изобщо. МВФ май мисли точно така. И дали да не започнем дискусията от нулата или просто да спазваме правилата. Това е другата альтернатива. И можем да ги спазваме, изхождайки от предпоставката, че те са много важни за доверието. Както казах, те са написани именно с тази цел. Европейската централна банка е привърженик на втория подход. Ние не бихме подкрепили дискусия за промяна на правилата или за тяхната отмяна сега. Не съм напълно съгласен с вас по отношение на твърдението ви, че паричната ни политика не е била напълно успешна. Бих казал обратното. Паричната ни политика бе извънредно успешна. Всичките ни лихвени проценти са по-низки, отколкото бяха преди. А най-низките сред лихвените ни проценти са дори по-низки, отколкото са в САЩ. И те са ниски във всички хоризонти, във всички категории падежи. Ние успяхме да преодолеем кризата на доверие в еврото през 2012 година. Е, свалихме лихвените проценти, дори и е, процента за е, депозитите. Сега банките трябва да плащат ако искат да е, вложат парите си в Европейската Централна банка на отговорно пазене, вместо да ги налеят в реалната економика. Но също така е, можем да зададем въпроса паричната политика постигна ли достатъчно успехи в е, съживяването на економиката? Отговорът е не, не са достатъчно, защото за това е необходимо време. И както нееднократно сме казвали, тук паричната политика е само един стълб. Необходимо е към него да се добавят други два стълба – структурни реформи и данъчна политика, фискална консолидация. Мисля, че ние успяхме да укрепим банковата система. Дали ви харесват банките или не, все още 80% от кредитите за реалната економика се опосредяват от тях – и сега ще отговоря на един вече е, зададен въпрос. Какво планираме да подпомогнем малките и средните предприятия? Изчерпателната оценка беше един начин. Сега банковата система е по-силна, по-стабилна и може да отпуска кредити на МСП, тъй като те имат повече капитал. Последният въпрос за реалните трудови възнаграждения, извинявам се, не го разбрах, казва ораторът. Последният въпрос беше за предложенията. на някои економисти във връзка с липсата на реформи в някои държави членки. Ако имате 95% задлъжнялост, до 60% ще стигнете през 2050 година. Това не може да е решение. Можете ли да предложите мерки за корекция? Така че да се адаптират сега правилата и мерките от 1998 година. Вижте, е, нямаме позиция по този въпрос в момента но можем да го обсъждаме. По отношение на това дали паричната политика е, играе ролята на антистимул е, за структурна реформа, е, ще кажа да, в бюджетната сфера това е вярно. Там правителствата плащат по-нисък лихвен процент, поради което могат да забавят е, мерките за намаляване на държавните разходи. Но в е, другите сфери нямаме доказателства за връзка между нивото на лихвените проценти и липсата на действие, включително по отношение на реформите. Благодаря. Е, грация, президенте. Е, президенте Драги, семпре... Благодаря много, господин председател. Господин председател Драги, винаги е много полезно да се срещаме, да разговаряме и бих искал да ви задам няколко въпроса тук. В Европа около 80% от средствата, които стигат до фирмите, идват от банки. А, доколко е ефективна политиката на ЕЦБ, като си има предвид, веригата от посредници и а, достъпа до средства от а, банките на национално равнище. Също така, а, адекватна ли е капитализацията на банките? А, може би да, но а, независимо от това, паричната политика води ли действително до достигане на кредити до малките и средни предприятия. Там, където дадена банка има по-нисък капитал, тя може да не е толкова готова да предоставя кредити. Също така паричната политика по-настоящем е свързана с намаляване на лихвите, но това само по себе си не е достатъчно. Може да се направи много повече, ако се въведат повече реформи, за да се увеличи конкурентна способността, да се подобри пазара на труда и гъвкавостта. Също времено, ако се увеличи доверието на гражданите, това също ще доведе до ползи. Не мисля, че в момента има достатъчно частни инвестиции и достатъчно добра фискална политика. Единственият начин е да има сериозна сериозен източник на инвестиции, тези 3 милиарда, за които говорим. Но откъде ще дойдат? Говори се за фондове, които следват да генерират десетократен ефект или петкратен ефект поради начина по който оперират. Смятате ли, че това е осъществимо. И казахте, че банката е готова да направи необходимото, но необходимото не означава да се подкопава еврото. Също времено в много страни има проблемна економическа ситуация в момента. еврозоната е доста различна от Съединените щати. 80% от кредитните потоци в банк, са в банковата система, а в Съединените щати само 30% и, и по-малко се прехвърлят нататък от банковата система чрез посреднически процедури коя от двете системи е по-добра. От последните години научаваме, че ако по една или друга причина банковата система отслабне за дълго време, тя спира да ограничава тя спира да предлага кредити и кредитирането не стига до реалната економика, защото има проблеми при канализирането на средствата. През последните 3-4 години наблюдавахме през 2011 и 2012, например, и 2013, доста силно намаляване на кредитните потоци но сега изглежда, че най-лошото е зад нас и комплексната оценка даде положителни резултати и може да се отрази положително на кредитните потоци за следващите месеци. Ако разгледаме обаче не само банковото кредитиране, но и капиталовите пазари, издаването на корпоративни облигации и финансирането по капитала и разгледаме всички финансови източници съвместно. Виждаме, че последните два източника е финансиране чрез капиталовите пазари и финансиране чрез капитал до голяма степен компенсират кредитирането през последните 3-4 години, нещо, което води и до две заключения – Дода въпроса. Първо, това задоволително състояние на нещата ли е? Отговорът е не, защото на практика малките и средни предприятия по принцип нямат достъп до капиталови пазари. Т.е. по този начин могат да се финансират големите корпорации, но не и малките и средни предприятия, а пък те отговарят за 70-80% от заетостта в еврозоната. Вторият въпрос. Трябва ли да насочваме политиката си към създаване на по-силни капиталови пазари от тези, които имаме сега, за да може економиката ни да разчита да трябва да разчита по-малко на банковата система за бъдеще? Отговорът и да, е да, определено. И за това приветствам предложението на председателя на комисията да има съюз в областта на капиталовите пазари и заедно с комисията ще работим по този проект през 2015 година. По конкретните проекти за инвестиции, предложени от председателя на комисията, ние разбира се ги приветстваме, но ЕЦБ няма роля при тяхното финансиране. Трябва да, оча... да видим какво ще представи комисията, за да видим а, конкретните подробности по плана. Благодаря. Данута Хюбнер има думата. Благодаря, господин председател. Господин председател, драги, когато обявихте е, съобще, е, плановете на Европейската комисия да премине към тени книжа, подкрепени от активи, е, започнахте от е, подкрепените с тип мецанин е, като гаранция ценни книжа. Има сравнително нисък апетит за тези книжа. Днес казахте, че ЕЦБ е готова да направи необходимото. Какво означавате? Това ще се е, откажете ли от е, мецанин е, или ще продължите с тях без гаранция от страна на държавите членки, за да се експлуатира изцяло потенциал на ценните книжа, подкрепени от активи. И също така макропруденциалната политика. Единият надзорен механизъм, знаем, е начин за макропруденциален надзор. Механизмът има право да налага по-високи капиталови буфери и да налага по-строги мерки, които имат за цел да намаляват макропруденциалния риск. Също времено знаем, че Европейския борт на надзорниците – е, остава е, водещата институция в тази област. И така, как е, ще се комбинират функциите на единния надзорен механизъм с тази институция? Благодаря. Може би вторият въпрос е по-подходящ за втория ни разговор, но по първия въпрос споменахте че ЕЦБ става лоша банка. Честно казано, не мога да разбера как и защо може да се твърдят подобни неща. Нека просто да ви обясня какво правим с ценните книжа, подкрепени от активи. Първо, имайте предвид, че по този начин се наричат най-различни неща. В Съединените щати всъщност е, това са а, е, второкачествени активи, а такива ипотеки в Европа не съществуват. Ако гледаме всички преструктурирани финанси от 2007 до 2013 година, пълната търговия в Съединени щати 18,4%, е в Европа 1,5%. т.е. по един и същи начин наричаме две различни неща. И така, ние не купуваме всички ценни книжа, подкреп... а, обезпечени с активи. Само някои. А, да кажем, ценни книжа, които а, имат риск от на изпълнение от 0,1% и са подкрепени а, от а, жилищна ипотека. Потребителски кредити с 0,01% нива на неизпълнение и дори те не са ни достатъчно сигурни. Купуваме само най- добрите траншове. така че просто не може да се твори, че ЕЦБ е, е банка, която страда от лоши активи. Сега, що се отнася до мецанина? Това е най-рискованата част от е, този тип ценни книжа, затова заявя, заявихме, че ще ги купим само ако има съответни гаранции. отговорите на някои правителства в началото не бяха положителни. Има някои правителства, които са твърдо против, но пък има други, които са за. На практика повечето правителства вече прилагат това. Предлагат гаранции по тези книжа чрез е, конкретни агенции, като така си в Франция, в Италия и подобни а, други организации в Испания, Германия и прочие. Тоест, това се прави. Оттам нататък координирането и сработването ще отнеме време. И след това ще преминем към останалите а, покупки, а, също на възможно най-висококачествените активи. Благодаря. Петър Симон. господин председател. Благодаря много, въпреки че ставките на ЕЦБ са близки до нула и има недостиг на ликвидност, установяваме, че малките и средни предприятия не получават необходимите им кредити. Какво може да направи ЕЦБ, за да може да насърчи достигането на повече кредити към малките и средни предприятия? и какво препоръчвате да направят европейските законодатели а и държавите членки в допълнение към структурните реформи. Какъв би бил вашият съвет, защото е очевидно, че някъде има пропуск. Често банките разполагат с достатъчно средства, но те много често не достигат до малки и средни предприятия, търсещи финансиране. Изобщо не им се предпри... предлагат. И в тази връзка, ако погледнем към капиталовите пазари и ситуацията там, важно е те да функционират добре, за да може фирмите да инвестират. Важно е да няма пълна зависимост от банките за финансиране, да има и други типове финансиране и така. Вие като Централна банка какво можете да направите, за да не разсръчите развитието на Съюза, е, Европейския съюз на капиталовите пазари? Благодаря. Първо, положението се подобрява е, и за малките и средни предприятия. Има две проучвания. Първо, периодичното проучване на кредитодаването от страна на банките на ЕЦБ и друго е проучването за малките и средни предприятия. Проучването СЕЙФ във връзка с кредитирането, което се поръчва от Европейската комисия. И двете проучвания показват, че положението се подобрява, кредитодаването става по-лесно, по-малко затегнати са стандартите и оценката на риска при предоставянето на кредити са се увеличили, са се подобрили значително. Същевременно трябва да приемем и факта, че кредитирането има две страни – търсене и предлагане. От една страна има някои ограничения при предоставянето на кредити, които лека по лека се преодоляват. Малко по-малки строги са изискванията. Вярно, че това е нова тенденция, въпреки че все още са по-строги от колкото е средното в исторически план, но също времено трябва да помислим за възможностите за насърчаване на търсенето на кредити за инвестиции и там има някои слабости. И сега има някакво доверие в кредитния цикъл. А, разбира се, и това трябва да заявим с а, а, голямо внимание. Но въпросът е какво става с търсенето. И сега, по отношение на малките и средни предприятия има още две неща, които трябва да вземем предвид. Като цяло не е лесно да се предоставят кредити на малки и средни предприятия, защото традиционно в някои страни малките и средни предприятия имат прекалено голямо количество привлечени средства и капиталът е доста недостатъчен? И на второ място, третират ли се всички малки и средни предприятия равноправно? В някои страни, е, особено работещи в областта на износа, малките и средни предприятия работят доста добре. Въпросът е, е вътрешното търсене. И вътрешното търсене и е, малките и средни предприятия, които зависят от него, все още се справят доста слабо и разчитат на прекомерно количество привлечени средства. За това трябва да се предприемат усилия, за да може средствата да достигнат до реалната економика, но процесът е сравнително бавен. Що се отнася до Европейския съюз на капиталовите пазари, питате каква е ролята на ЕЦБ. ЕЦБ при всички положения смята, че е добре да се намали разчитането на економиката на еврозоната от бан... на... на банките и да се увеличи ролята на капиталовите пазари. И сме готови да си сътрудничим с комисията по този важен проект. Благодаря. Господин Лудек Нидермайер има думата. Благодаря, господин председателю. Господин Драги, искам да ви пожелая всичко най-добро в новата ви функция като председател на Европейският съвет за системен риск. За управителите винаги е по-вълнуващо да имат повече правомощия, както сам казахте преди малко. Искам да ви върна към стъпителното ви изказване. Вие казахте, че искате да видите реализиране на някои краткосрочни реформи в много държави за подобряване на економическото състояние като цяло, както и по-дългосрочна визия за в бъдеще. И за това искам да ви запитам дали можете да приведете конкретни примери за краткосрочен ангажимент, който предпочитате и как искате да се подобри системата за економическо управление в Европа. На второ място, в началото вие споменахте, че трябвало да реагирате на пазарите по отношение на обезпеченията. Но въпросът ми се отнася до бъдещото действие на инструмента за подпомагане на ликвидността в рамките на Банковия съюз. По първи ви въпрос, вярно е, че има краткосрочни и дългосрочни ангажименти – които трябва да бъдат осъществени. Краткосрочните ангажименти са свързани с структурните реформи, за които говорихме многократно в миналото. Например, приключването на пакета от конкурентоспособно на, от пакета за е, единния пазар – подобряване на конкурентоспособността. Всяка държава има своя програма за реформи. Това, което искам да кажа тук е следното. Ние мислим, анализираме, проучваме тези реформи. Много малко са неизвестните неща към момента, така че вече е крайно време да се пристъпи към действия, към вземането на нужните решения. Аз съм наясно, че това са трудни решения, тъй като понякога те водят до дълбоки промени в начина по който е организирано и управлявано обществото години наред. И е ясно, че тези решения трябва да бъдат взети. На второ място за дългосрочните ангажименти. Ако се върнем и направим опит да анализираме опита ни от последните 30-40 години, да речем, не можем да не стигнем до извода, че процеса на интеграция се базираше на следното, а именно споделяне на суверенитет. Ние постепенно започнахме да споделяме все повече суверенитет в различни области, например в областта на паричната политика. Преди въвеждането на еврото, повечето от държавите загубиха своят суверенитет в областта на паричната а, политика. Създаването на еврото, създаването на ЕЦБ, доведе до това всички те да споделят суверенитет в рамките на тази институция. Същото се случва и в Банковия съюз. Пазарите са така устроени, че суверенитета на банките беше загубен. Сега с един надзорен орган нещата се променят. Бюджетният съюз преди нямахме общи правила, докато сега имаме наложена бюджетна дисциплина която се налага не от институции, а от още прилагани правила. Това е нашият опит до сега и на базата на този опит ние трябва да предприемем следващите ни стъпки. Именно това имах предвид, когато говорих за дългосрочни ангажименти. Първо, трябва да разширим областите, в които се прилагат общи правила, като се включи общо управление на структурните реформи. Ние споделяме отговорност тази област. И на второ място, нещо по-сложно, е да се премине от правила към институции. Но тук ще спре, защото не е мое задължение, нито пък в моите правомощия да казвам какви трябва да бъдат следващите стъпки. Благодаря. Африцент. Благодаря, господин председател. Господин Драги, най-напред е, искам да изразя възхищението си от начина, по който е, вие балансирахте между различни искания. Вие нямате политически отговорности, нито национални, нито европейски, въпреки че решенията ви имат политически оттенък е, и отражение и често хора, често пъти политиците изчакват вашите изявления, за да вземат решения. ЕЦБ имат по-ограничени правомощия, отколкото еквивалентни други институции в света. Има декларативни изявления, както направихте и тук, но те отиват по-далеч от правомощията, които са ви дадени. За сега в някои области имате успех, в други не. Вие укрепихте паричните институции в еврозоната, като се задълбочи економическия паричен съюз. Това на практика означава федерализиране на структурите. Това доведе до един парадокс. Въпреки, че хората са за еврото, те не са за федерална Европа. Економическите разлики между държавите и регионите нарастват, а не се преодоляват. Задълбочаването на економическия и паричен съюз очевидно ще задълбочи тези различия. Ако въпросът, който трябва да се зададем, дали трябва да се толерира подобно разминаване. Дали е настъпил момент да се направи преоценка на наличните възможности за по-нататъчното развитие на еврозоната, като се има предвид, че в сравнение с други парични зони по света тя изостава. Какви са вашите идеи в това отношение? Господин Драги, първо благодаря за множеството комплименти, които отправихте към ЕЦБ и към Европейската система на централните банки. Това ни връща към бащите основатели на тази рамка, Ние сме изключително предпазливи, за да можем да се изразяваме само в рамките на нашите правомощия. Има няколко аспекта на нашите политики и на други теми, които засягат или финансовата стабилност и или и на първо място ценовата стабилност. В този смисъл ЕЦБ трябва да говори, да изкаже мнението си. Но искам да кажа нещо в отговор на едно от, е, един от вашите коментари. Когато говорите за задълбочаване на Европейският е, паричен съюз, те засили разминаването между отделните държави. Ние сме съгласни, че еврозоната трябва да се разрасне и че сегашния растеж е, е много нисък, безработицата много висока, и безработицата сред младите хора в еврозоната е, бих казал, социално неприемлива. Ние сме съгласни, че еврозоната трябва да расте с по-бързи темпове, но считате ли, че няма растеж, защото има евро? И тук аз не бих се съгласил с вашата аргументация. Ако видим данните за БВП през последното три месече ще установим, че 14 държави имат положителен растеж. За някои от тях между 2 и 4% на годишна основа. Има две държави, които са в рецесия. Има също две държави, ако не е бъркам, които се намират в стагнация. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Господин Хейс. Благодаря. Господин Драги, последния път, когато говорихте пред нашата комисия, аз ви зададох въпрос за и проучването в Ирландия, свързано с спасителната програма за Ирландия и намесата на ЕЦБ. Аз приветствам публикуването на писмата от ЕЦБ. Важно беше за ирландците да се запознаят с тези писма. Зная, че много от тези неща не се, нищо от тези неща не се случи, докато вие бяхте председател и че една програма за финансово подпомагане на Ирландия през 2010 беше реално. Ността. Предвид на ситуацията в Ирландия тогава. Така че въпросът ми не е за миналото, а за бъдещето. Аз ви попитах това и миналия път какво е участието на ЕЦБ в анкетата, която се осъществява от Ирландския парламент. Това не е лов на меш, вещици. За ирландците е важно да научат истината. Важно е ЕЦБ да я научи. Както отговорите на мнозина от въпросите на колегите, трябва да се потърси отговорност, защо се е случено. 25% от ликвидността на евросистемата се вложи в една малка държава. Можете ли да потвърдите пред нашата комисия, че проучвате е, въпроса за участието на ЕЦБ е, по е, тази анкета. Документация, която има ЕЦБ, за периода 2008, 2009 и 2010 ще бъдат предоставени на извършващите анкетата, ако бъдат поискани. ЕЦБ е отговорна пред Европейския парламент, но тя е отговорна и пред всички граждани на Европейския съюз. И ирландската анкета без участието на ЕЦБ е нещо като Хамлет без принца. Благодаря. Както вече казахте, ЕЦБ като европейска институция е отговорна пред вас, пред Европейският парламент. И ето защо ние няма официално да участваме в една анкета на национален парламент. Ние все още не сме обсъждали под каква форма неформалното участие може да бъде осъществено. Все още обмисляме как да стане това. Искам също да отбележа, че преди 10 дни ЕЦБ публикува на вебсайта си доста документи, свързани с Ирландия. Сред тях са не само разменените писма между председателя Трише и министър Тринихан, но много правни становища интервюта, речи и други документи на ЕЦБ. За сега ние сме публикували това, ще помислим дали е необходимо нещо друго и ще видим. Допълнителен въпрос. Вие казвате, че няма официално да участвате в анкетата, що се отнася от това да има определено лице, с което да се контактува и да се предоставя нужната документация на извършващите анкетата. Това може ли да стане? Аз вече отговорих, че ние мислиме под каква форма да бъде неофициалното ни участие. Ние все още не сме вземели решение по въпроса дали да назначим човек за контакт или пък каква документация можем да разпространим допълнително. Благодаря ви. Високо ценим това, което казахте за отговорността пред Европейския парламент като представители на гражданите. Госпожа Перес, господин председател на ЕЦБ, сега, след като имаме Европейски банков съюз, води се дебат за структурата на банките. Каква е вашата оценка относно важността на реформата на банковата структура и по-точно относно системния риск, който е в мандата на ЕЦБ. Вие казахте, че европейската економика е прекалено финансирана от банковата система. Но доста мобилизация се изискваше от държавите членки и економиката на страните, за да се спасят банките. Не за да спася, за да финансират економиката. Нали е твърде висока цената, която се плаща за системният риск, който може да се породи. Може ли ЕЦБ да изкупува, да взема заеми от държавата? Можете ли да кажете нещо повече по този въпрос? господин Драги. Първо, ЕЦБ все още не е излязла със становище относно за структурата, каква би била идеалната структура на една банка в еврозоната. Това становище предстои да бъде прието в скоро време и ще ви информираме веднага след като бъде готово. Причината, поради която не е лесно да се реши този въпрос, е свързан с втория въпрос, който поставихте. Ние искаме системният риск да бъде намален, а не разширен чрез структурирането на нашите банки. Същевременно, ние следва да бъдем изключително предпазливи относно дейностите, които водят до по-голям системен риск, за да могат да бъдат отделени от банковата система и кои дейности не са заплаха за системата. Но ние ще излезем със становище съвсем скоро, защото много дискусии бяха проведени вече относно становището. На последното, което казахте, отговорът е че в мандата на ЕЦБ е да направи това. Управителният съвет искаше ясно да подчертае не само, че е твърдо ангажиран като цяло да предприеме действия, да предприеме други нетрадиционни мерки, ако се влушат перспективите за инфлацията в средносрочен план. да се обърнем към съответните комисии, към служителите на ЕЦБ, да подготвят документация, да направят проучване в тази сфера. Госпожа Берес, Вие казахте, че трябва да се следи какви са банките, които могат да доведат до по-висок системен риск. Факта, че банките предлагат заеми на предприятията може да създаде риск за системата. Често въпроса свързан с Съюза на капиталовите пазари, се представя като някаква альтернатива. Ако една банка не дава заеми на реалната економика, за какво служи изобщо тя? Господин Драги, мисля, че имате право. Коментар извън микрофона на госпожа Берес. Господин Драги, полката, която се извлякохме, е, че банките могат да се окажат в ситуация, когато да спрат да функционират. Ние не искаме да се повтаря това. Ние искаме да преживеем всичко това отново. Ние можем да не допуснем това по два начина. Първо, тези банки да бъдат укрепени, да станат по-добре капитализирани, по-добре да се управлява техния риск, да имат нужната структура. И на второ място, въпреки това, ние не искаме изцяло да разчитаме само на тях. Трябва да имаме и други отворени канали за финансиране на економиката. Това е бъдещата стратегия, тъй като а, опитът, който натрупахме, беше твърде болезнен. Благодаря ви. И последният оратор е господин Тошело. Благодаря, господин Драги. Благодаря за това, че избрахте Неапол за срещата на ЕЦБ за октомври. Мисля, че бяхте добре прияти. Искам да ви поставя няколко въпроса. Аз следвах осъществяването на стрес-тектовете, оценката на активите на банките, Тосканската банка през последните дни предвиде увеличение на капитала на 2,5, 2,5 милиарда. Има а, доста а, вълнение на а, капиталовите пазари относно увеличаването на капитала, така както е предложен. А, има доста очаквания свързани с искането за увеличение на капитала. Въпреки, че институциите преминаха добре през стрес-тестовете, все още те имат някои проблеми. И ако приложат Базел 3, могат да изпитат тези институции някои проблеми. Как ще се справите с ситуацията? Може ли да се предвиде продажбата на портфели, които създават проблеми? Шест големи международни банки бяха глобени, тъй като са манипулирали пазарите в размер на близо 4 милиарда фалшифициране на лихвени проценти, също промени, свързани с заявки от клиенти и прочие. Как можете да се борите срещу опити за манипулиране на пазарите, когато тези манипулации идват извън Европейския съюз, господин Драги. Предложението се анализира, проучва в момента и когато приключим работата, ще оповестим резултатите. Нямаме крайен срок, в който да отговорим. Това, което е ясно, е, че що се отнася до прилагането, банката разполага с 6 месеца ако има недостъг в капитала в хода на проучването на качеството на активите и 10 месеца, ако е констатирано в рамките на стрес тестовете. Не зная дали капиталовия паза, а, план а, е жизнеспособен, надежден и надежден. Вие казахте, че ЕЦБ работи на институционно, публично равнище и на частно равнище, за да стимулира прилагането на сравнителни показатели, които се базират на действителни транзакции, а не на модели или на някакви догадки. Продължаваме да работим по въпроса в много тясно сътрудничество с всички останали важни центрове по света и централни банки. Не разбрах обаче вторият ви въпрос. Бихте ли ми го повторили? Да. Сред е, институциите, които Минаха тестовете, 18 имат някои проблеми. Ако кризата продължи, ако се задълбочи след прилагането на изискванията заложени в Базел 3, тези институции ще се окажат в доста затруднено положение. Как може да се преодолее тази ситуация. И възможно ли е да бъдат продадени портфели от проблемни продукти? Господин а, Драги. Що се отнася до отговора, това ще се направи на анализа на качеството на активите и на стрес тестовете. стрес-тестовете показват доста сериозно положение в някои от държавите. Извинете, минах на италиански, но сега ще се върна на английски. Всъщност това, което казвам, че банките се проверяват много строго Различни сценарии се разглеждат и към момента беше установено, че те отговарят на изискванията. Дали можем да изключим такива случки в бъдеще? Разбира се, че не единия надзорен орган, заедно с националните надзорни органи, трябва да предприемат нужните коригиращи стъпки. Председателят е, благодаря, благодаря на господин Драги, благодаря на всички, които участваха в е, този паричен диалог за 2014, датите за диалога за 2015 година скоро ще ви бъдат съобщени. Сега ще направим пауза от е, две минути и ще проминем към пета точка от дневния ни ред.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 И така, колеги, нека започнем отново. Преминаваме към следващата точка. Обществено изслушване с участието на господин Драги, но сега в качеството му на председател на Европейския съвет за системен риск. Веднага ви давам думата господин Драги. Господин председател, почитаеми членове на економическа на Комисията за економически и парични въпроси, госпожи и господа. С голямо удоволствие се явявам пред тази новосформирана комисия в ролята си на председател на Европейския съвет за системен риск. За тези от вас, които са за първ път в парламента, се надявам да получат осветлен увод в работата на този важен орган. Съветът играе важна роля в гарантирането на по-стабилна финансова система и днес искам да ви кажа докъде сме стигнали в нашата дейност по постигане на устойчиво възстановяване в Европа. Първо работим за възстановяване на доверието в Европейската банкова система. Тези е, усилия кулминираха в стрес-тестовете, координирани от Европейския банков орган и изчерпателната оценка на големите банки, проведена от Европейската централна банка. Нашият съвет има важен принос тук и планира бъдещата работа. Ние сме разработили а, е, сценария за стрес-тестовете в случай на неблагоприятни макроекономически а, е, условия. Също така провеждаме анализ на системните последици на риска от простъпки, т.е. от нарушения на етичните кодекси и правила. Характерът на риска от простъпки и растящия размер на, гроби, на глобите създава несигурност в бизнес средата, както и недоверие към платежоспособността и рентабилността на банките. Системният характер на този риск проистича от редица фактори. В много случаи простъпките се наблюдават в множество пазари, както и в системно важни и системно определящи банки. Е, разходите обикновено растат по време на криза и следователно имат проциклично отражение. Освен това, простъпките могат да нарушат доверието в финансовите пазари и институции, а без него е невъзможно да функционира финансовата система. По всички тези причини съветът планира заедно с Европейския банков орган да разработи минимална методика, която банките да прилагат, когато изчисляват потенциалните разходи от простъпки в случай на стрес. Това ще гарантира стабилна и съпоставима оценка на банките и последователен подход. Рисковете от простъпки също така трябва да бъдат надлежно отчетени и в бъдещите стрес-тестове в Европейския съюз. Сега няколко думи за е, макронадзорната политика в банковия сектор – от около една година за Европейската банкова система съществуват нови надзорни правила. Те се съдържат в пакет от директива за капиталовите изисквания и регламент за капиталовите изисквания, така наречените директива и регламент 4. Те влязоха в сила и за пръв път създадоха нови макропруденциални инструменти, като например капиталовия буфер за контрацикличност. През юни 2014 година съветът прие препоръка за определене на коефициентите на този буфер. Решенията ще бъдат ръководени от целта да се защитава банковата система от потенциални загуби, свързани с цикличния системен риск. Препоръката съдържа съвети за това как компетентните органи да използват отклонението от коефициента а, кредит към брутен вътрешен продукт като дългосрочна тенденция и като обща отправна точка за решенията. Също така, се определят случаите, в които да се използват други показатели, като мярата на стреса в пазарите за финансиране на банките, и индикатори за общия системен стрес. Буферният коефициент е 1% в Швеция, 0% в Чехия, Словакия и Великобритания. Също така съветът направи преглед на своя препоръка до държавите членки за създаването на обща уредба за функционирането на националните макронадзорни органи. Тази препоръка помага за изграждането на компетентни институции на национално ниво и за повишаване на ефективността на надзора е, на макроравнище. Бих искал да стимулирам онези държави членки, където процесът на изпълнение на тази препоръка изостава Италия, Люксембург, Полша, Румъния и Испания, да активизират усилията си и възможно най-скоро да приемат необходимото национално законодателство целия Европейски съюз се използват различни институционни модели. В повечето случаи макронадзорните правомощия са поверени на Централната банка, както впрочем препоръчва нашият съвет. В някои случаи те са поверени на надзорен орган, а в някои ограничени на брой случаи на комисии, които се председателстват от правителството а, или са прикрепени към него направо. През последната година държавите членки активно използваха уредбата на макропруденциалния надзор и сега съветът се е запознал отблизо с около 30 национални мерки за такъв макропруденциален надзор. Общо взето, те са мерки от е, две категории. унези, които са насочени към ограничаване на прекомерния растеж на кредитите и унези, които са насочени към системния риск, проистичащ от големи и сложни банкови групи. Е, контрацикличният капиталов буфер е, е мярка от първата категория. Той помага да се следят тенденциите в кредито, раздаването по принцип, но не е толкова полезен в някои сектори, например продажбата на недвижими имоти. Няколко държави членки са приложили мерки специално за недвижимите имоти и пазара на такива имоти. Например, в Белгия и Швеция банките са длъжни да заделят повече капитал за ипотечно кредитиране. Другаде Унгария, Ирландия, Великобритания са въведени по-строги критерии за отпускане на кредити, като например коефициенти заем към стойност, заем към доход и е, обслужване на дълга спрямо дохода. Втората категория мерки е свързана с тъй наречения проблем прекалено големи, за да бъдат оставени да се провалят. Въвеждат се по-високи капиталови изисквания за банки, които могат в по-висока степен да застрашат стабилността на финансовата система. Чехия, Дания, Херватия и Холандия използват този тип мерки. Господин председател, почитаеми членове, искам накратко да се спра на това, което ни очаква в бъдеще. Сега с приключването на стрес тестовете мога да е, отделя внимание на рисковете извън банковия сектор. Участниците в пазарите и властите по целия свят все повече обръщат внимание на риска, от това нормалната циклична е, подвижност, волатилност на финансовите пазари да бъде изкуствено задълбочена от недостатъчна ликвидност в някои сегменти на тези пазари. Услугите, свързани с ликвидност, обикновено се предлагат от специализирани участници на финансовите пазари, така наречените маркетмейкери, които имат специални портфейли и е, инвентари за тази цел. Възможно е да се създаде риск от извършването на търговски сделки с по-висока скорост по-голямата конкуренция също е довела до ограничаване на портфейлите, което не винаги води до рентабилност във всички пазарни ниши. Освен това, търговските платформи се умножават благодарение на технологията и нормативната уредба, поради което един и същи инвентар може да се използва на няколко различни платформи, всяка с различни белези. За сметка на това търсенето на услуги, свързани с ликвидността, расте преди всичко поради растящото значение на ръководителите, управителите на активи. Както пасивно, така и активно управляваните активни, активи изискват висока ликвидност. Пасивно управляваните стратегии имат такава нужда, тъй като управителите на активи трябва да проследяват пазарните тенденции чрез покупка или продажба на активи. Активно управляваните активи пък се нуждаят от такава услуга, тъй като с тях се търгува по-често. Поради това, при по-малко е, предлагане и повече търсене, е, марковата, е, пазарната ликвидност, така да се каже, изтънява през последните седмици имаше няколко внезапни раздвижвания на пазарите с происход в Съединените щати и с последващи е, движения на пазарите на Европейския съюз. И именно това имам предвид. Най-сетне искам да отбележа, че в началото на следващата година ще публикуваме доклад за е, начина по който регулативните органи третират е, експозициите на, държавни, на държавния дълг. Доколкото зная, е единственото проучване а, на системните уязвимости, а, проистичащи от а, суверенна експозиция, ще бъде именно това. То ще даде обзор на съществуващата и бъдеща нормативна уредба, на конкретни рискове, на експозициите на държавен дълг и ще обобщи данните от последните стрес тестове. В доклада също ще бъдат очертани възможните политически мерки, които евентуално да бъдат предприяти в средносрочен план. Благодаря за вниманието. Thank you very much. Many really relevant topics. Благодаря. We don't have much time, so... Много важна тема. нямаме много време и за това бих желал, ако може, колегите да сведат сегмента въпрос-отговор до 4 минути, ако е възможно. Thank you, Mr. President. Господин Спитас. Благодаря, господин председателю. Имам два въпроса към председателя Драги. Има ли опасност от надзор изчерпателен на банковия сектор без да се следи случайното банкиране, като по този начин се увеличат системните рискове. И второ, какво бихте казали за американската политика да се налагат огромни глоби в размер на милиарди на големи европейски и американски банки? Трябва ли да имаме по-строг режим в Европейския съюз, за да не допускаме нелоялна банкова практика. Е, отправили ли сме протести пред американските ни приятели за това, че затрудняват допълнително европейската банкова система? Благодаря. Thank you. Благодаря ви. А, е, сега, а, е, по първия ви въпрос, а, оперативните данни от пазарите сочат, че финансовия сектор се оттърсва от финансова отговорност, като я прехвърля върху небанковия сектор. И затова е важно тук да навлизат нови играчи на пазара. Онези, които не са банки, не могат да поемат е, такава отговорност. Трябва да се обърнем, например, към застрахователите и тяхната нетрадиционна дейност. Преди няколко години е, обръщахме внимание е, преди всичко на хедж фондовете, които е, показваха по-голяма устойчивост. Най-напред е, фондовете е, за е, е паричния пазар – бяха предмет на внимание на този парламент. Първата му резолюция от 2012 година. Също нерегулираните пазари, търгуването на ценни книжа извън борсите. За всичко това са необходими нормативни изисквания. Не само съветът се занимава с това, вашето опасение се споделя на глобално ниво и разбира се, всички структури на Европейския съюз вземат предвид този факт. По втория ви въпрос, неодавнашните събития показват, и то съвсем ясно, че простъпките на банките са реален проблем. Е, това не е измислица на съдебните органи. Второ, е, действащото законодателство за банките кореспонденти е изключително осложнено. Трето. Международно съгласуваните санкции се прилагат от съдебните системи в различните държави абсолютно разнородно. Така че е, глобалните банки е, смятат, че е, са застрашени от е, различна практика на различни съдебни органи, от различен размер на глобите, в зависимост от това къде са образувани делата срещу тях. Тук има огромно поле за координация на глобално равнище В самото начало, когато санкциите се разработваха, а те са основния ни юридически норматив, те е, трябваше е, да съдържат е, елементи. Хармонизация е силна дума за съдебната власт, но все пак за някакво привеждане в съответствие, за малко по-голямо съответствие при прилагането на санкциите, отколкото виждаме сега. Благодаря, Якоб фон Вайзек. Благодаря, господин председател. Господин Драги, много се радвам, че ще разгледате системната е, е, уязвимост на експозициите на държавен дълг. Е, имам два въпроса. Първо, стрес тестовете вие като председател на Европейския съвет за системен риск. Е, сигурно сте забелязали, че системният риск всъщност не е от отразен в стрес тестовете. Всъщност изобщо не е отразен. И в тази връзка, във, е, във връзка с новата си функция, как е, възнамерявате да е, коментирате по решението за невключването на системния риски в бъдещи стрес тестове. След това, Консултативният начин комитет на Европейския е, съвет за системен риск изготви следваща публикация. Европа прекалено обезпечена ли е? Публикуване на е, докладът през юни и все още не сме имали възможност да го обсъдим с вас. Затова искам да и се възползвам тази възможност сега. Нека да прочета. Ние не сме първите изследователи. Е, към които е, Европейската банкова система се обвърнала на първите лекари. По-скоро нашият пациент е получил множество лекарства вече системни, във вид на механизма за надзор, механизма за преструктуриране, е, е, съвета за системен риск и прочие, но също времено пациентът е, не се справи особено добре. Доста сериозна нужда има от терапия, включително и в законодателството, насочено срещу тръстовете. По-настоящем работи по законодателството, свързано с реформата на структурата на банковата система. Съгласен ли сте с е, това твърдение на научния комитет, че е необходимо да се вземе предвид, че има прънки в Европа? Благодаря, повдигнахте някои въпроса. Първо по отношение на експозициите на съвременния дълг. те са взети предвид при стрес тестовете. Въпросът е какво ще се направи в бъдеще. Има интересен доклад, да, от консултативната нощна комисия, която, ще бъде публикуван следващата година, който взема предвид някои мерки, които могат да се отразят на портфелите на банките при тяхната оценка всъщност и може да има изисквания за диверсификация във връзка с експонирането на държавен дълг и, и евентуално дори промени към регламента на тежеспособност 2. Това са много важни мерки, защото а, сами сме виждали колко а, сериозни е, могат да бъдат тези свързвания между банките и а, държавите и за това са необходими някои промени. Ето, например, промените в националните опции, на които намеквах и в предходното си изказване, именно как можем да а, е, е, третираме различните типове активи, а, включително активите са отложени данъци и прочи. трябва да се вземе предвид, за да не се създава неконкурентна среда в европейския контекст. За това има нужда от повече работа и от страна на Базенския комитет. Като цяло няма а, нежелание за приемане на тези промени. Напротив, но в също времено е добре в световен план да има равнопоставеност. Тоест тези мерки да се въведат и на други места. По втория въпрос, доклад, с който цитирате, е отличен доклад и ще го обсъдим в подробности. Вече имахме един конферентен семинар в ЕЦБ е, насочен към този доклад и има доста истина в този доклад. Аз лично смятам, че е, казаното от е, доклада е действително достойно уважение. Благодаря. Кейс Уинбърн има думата. Благодаря. Председател Драки, смятам, че мандата на Г20 за дериватите е много важен подход за наблюдението на системния риск в глобален план. Опитваме се да регулираме множество дериватни продукти и също времено така пренасочваме риска. Миналата седмица бе публикуван доклад с нов акроним в него TLAC Total Loss Absorbing Capacity Measures. Можем ли да използваме подобни мерки, мерки за резорбиране на капиталовите загуби, за да се стабилизира ЕЦБ? Well, the answer is yes. I, I wholeheartedly agree with what, uh, what you said. TILAC is a key measure. Съгласен съм. Тази мярка, така наречената ТЕЛАК, е вярна, подходяща мярка за справянето с проблема с банките, които са твърде големи, за да могат да бъдат оставени да фалират, защото така се разпределят разходите при евентуални проблеми, така че да не се покриват от дънакоплаците трябва да се оцени капацитета на 16 до 20% от рископретеглените активи, т.е. среден риск е, от ниво 2. И така подкрепяме тази мяка и както казвате, вече започна ре калибрирането. Ще прилагате ли това? Трябва да проверя това. Трябва да се види дали ще се прилага при клиринговите агенции. Дали а, а, тази мярка за капацитета за резорбиране на загуби може да се прилага за клиринговите агенции. Благодаря. Благодаря, господин Драги. Аз имам два въпроса към вас. През последните месеци е, ЕЦБ намали лихвите е, до рекордно ниски нива и заяви, че възнамерява да разшири балансовият чест значително чрез закупуване на ценни книжа чрез различни програми, включително тази за ценните книжа, подкрепени от активи в Италия и Испания, се увеличава емитирането на лоши корпоративни облигации, защото инвеститорите искат печалби. Няколко централни банки, включително Бундесбанк и Банка в Ингланд, рано тази година заявиха, че това може да доведе че паричната политика на ЕЦБ може да доведе до прекалено а, а, голямо усещане за стабилност сред инвеститорите. Смятате ли, че това може да е макропруденциален риск? Втори ми въпрос във връзка с новите правила за банковите капиталови изисквания се изискват макропруденциални мерки през юли 2014 е, година излезе доклад във връзка с е, тези съобщения. Е, основно се изискват буфери за системен риск, които да се налагат в национално равнище на банки във връзка с препоръки за, на съвета за системен риск и те могат да се прилагат от 2016 година нататък. През юли тази година заявихте, че има безпокойство, че някои а, страни използват а, тази система а, вместо обичайните изисквания. Имате ли а, безпокойство в тази област и какви са мерките, които ще приложите, за да се прилага, прилагат тези мерки по подходящия начин в страната. Паричната политика по някакъв път може да има безпокойство дали не може да доведе до по-големи рискове за финансова стабилност, особено там, където има разширяване на балансовия отчет на национално равнище няколко пъти повече от нашето разширяване. Но тук трябва да се спра на три елемента. Има някои категории финансови играчи, които са най-експонирани. Особено тези, които гарантират фиксирани, а, фиксирана възвръщаема са именно пенсионни фондове и застраховки живота. В някои европейски страни има определени безпокойства за движението на цените на недвижимите имоти във връзка с урбанизацията, правни ограничения на пазара на наймането на жилища и е, липсата и е, търсенето на възможности за инвестиции и е, наличието на ликвидност. Там, където има ниски лихви, инвеститорите търсят повече възвещаемост, т.е. Е, не навлягат на основната стойност на активите. Също времено няма прекалено голямо наценяване, което да е от системен характер. Има на, места наценяване, което е локално, но като цяло не се вижда прекалено голям проблем в тази област в момента. Разбира се, ако се обърнем назад няколко месеца, видим какво става през последните месеци, ще видим и корекциите за тези на, наценявания на пазара. Също време, менно продължаваме да а, наблюдаваме нещата внимателно и като цяло смятаме, че мерките в областта на приличната политика, които а, прилагаме, са а, напълно а, на, отговарящи на нашия мандат, именно да поддържаме инфлацията на малко под 2%. Това е а, основна мярка, там нататък се прилагат други макропруденциални елементи. Вярно е, повторя ви въпрос, че буфера за системен риск по някой път се използва като заместител за доместичния, за, извинете, вътрешния буфер за големите банки. По някой път просто се вземат решения да се използват по-лесните решения, но също времено сме съгласни от економическа гледна точка с мерките, които се прилагат срещу институциите, които са прекалено големи, за да бъдат оставени да фалират. Благодаря. Благодаря. Нека да групираме е, въпросите. Мат Карти има думата. Е, ще чуем въпросите на трима колеги едновременно и после отговорите. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря отново и на господин Драги. Като нов депутат и член на тази комисия, все още се опитвам да промея в пълни подробности Европейския съвет за системен риск и начинът по който действа. Начин, едно от нещата, които ме впечатли, когато бе създаден този съвет, ме бе тясната връзка с ЕЦБ. Вие като председател на банката, сте председател и на съвета. Имат въпрос е, има ли и може ли да има конфликт на интереси тук? А именно, възможно ли е решение на ЕЦБ последствие да доведат до системен риск? И да няма достатъчно добро наблюдение и надзор в областта. Спомням си ирландската банкова криза и в Ирландия като цяло се смята, че Европейската централна банка всъщност е изиграла някаква роля в предизвикването на тази банкова криза. Ирландските банки, разбира се, са предоставили прекалено много кредити, но те са а, взели назаем тези средства от други от европейски банки с знанието и с най-малко неписаното одобрение на ЕЦБ. Друго нещо, ЕЦБ е, казвате ще подкрепи идеята за Европейски съюз на капиталите пазари. Смятате ли, че това може да доведе до увеличаване на системния риск? И ако да, може ли да кажете кои по-точно рискове ви безпокоят и какво може да бъде направено, за да бъдат облегчени тези рискове? Благодаря. Във връзка с принципа Don't, имам чувство, че не е, е, е много приятно това, че на по-малките групи винаги им се урязва времето. Господин Драги, прочел сте сигурно написаното в Guardian е, за изказването на Дейвид Камерън, който твърди, че в световната економика вече светлините за аларма светят. Интересно дали вие виждате същите червени светлини като председател на светов... на Европейския съвет за системен риск. Тук имам два въпроса, политически и технически. Първо, вие самият в началото споменахте колко важно е доверието, колко е важна неговата роля във връзка с стабилността на финансовата система. Смятате ли, че зле финансови лидери в и извън еврозоната да споменават евентуалната опасност от нова финансова криза. След това връзка с ниската доходност на държавните облигации. В крайна сметка и корпоративните облигации има доста ниска възвръщаемост в момента. Така че има загуби навсякъде. Съгласни ли сте с това и можем ли да предполагаме, че инвеститорите ще очакват ЕЦБ да покрие всички е, загуби, какво ще означава това и за политическия риск за дънакоплатите. Благодаря, Патрик Офлин. Благодаря, господин Драги. Аз започвам да ви съжалявам. Вие сте като лекар, който дава всичките лекарства, които са необходими, а пациента не подобрява състоянието си. Не може да бъде проциклична регулаторната рамка. Проблем обаче възлига, когато цикълът, цикълът спира да действа и навлизаме в дълъг период на депресия. Защото това означава отслабването на предпазните мерки за дълъг период от време. И Вместо да позволявате това, защо не кажете на правителствата, че сегашната уредба не може да действа така, както е замислена. Ще започна от последния въпрос. Не бива да забравяме, че кризата, финансовата криза, не започна в еврозоната, а в друга държава, която добре познавате. Сега връщайте се към въпроса. Дали има конфликт на интерес до това да бъде председател на ЕЦБ и на Европейския съвет за системен риск? Знаете, че в бъдеще бъдеще, през декември 2015 година, това ще бъде преустановено. Какво ще се случи след това, ще видим. Аз съм изцяло в вашите ръце. Трябва да се направи предложение на управителния съвет за ССР. Ако ССР продължи да бъде част от ЕЦБ, идеята, идеята за управляваща директор и този въпрос трябва да се ко координира с секретарията. Ако се реши, тогава ще има смисъл СССР да запази същия си председател. Но това зависи от законодателните органи. Дали ще се стигне до увеличаване на системния риск с оглед на Съюза на капиталовите пазари. Сега имаше проблем с каналите за финансиране. Трябва да има множество такива канали, защото някой от тях може да престане да действа. Вие знаете, че имаше имитиране на корпоративни облигации и на други мерки за подобряване на капитали... капитализацията. Така че не може да се разчита само на един канал. Аз не искам да коментирам това, което се казва от е, хората. Хората казват е, това, което чувстват е, и което желаят да кажат. Но искам да се спре набързо на списъка от рискове, който виждаме от гледна точка на ЕССР. Това е за мак, първо за макроекономическата стабилност поради нисък растеж, ниски лихвени проценти, високо нива на задлъжнялост на домакинствата, на фирмите и на държавата. И в тези а, фактори, нисък растеж, ниски лихвени проценти, висока задлъжнялост на различни категории фактори е един от рисковете. Втория риск е търсенето на по-висока доходност на световните пазари. В някои части на пазара има проблеми с финансирането. И трябва да видим как всичко това влияе на економиката, как се реагира на промените. На трето място има остатъчни уязвимости в балансовите отчети на банките. Аз дадох един пример, свързан с риска от поведението. Четвърти елемент е влушаване на кризата с държавния дълг. И това е свързано с нещо, което казахте. По какъв начин ще реагират пазарите на сегашните цени на държавните облигации? Дали са разумни, дали отразяват основното или не? степента, в която правителствата продължат консолидационните си мерки в фискалната област и структурните реформи, сегашните цени отразяват нивото на риск и устойчивостта на дълга. Ако искаме, ако, а, извинете, има промени в а, сферата на реформите, сегашните спредове могат да не отразяват реалността. Може да има също и някои структурни уязвимости в застрахователния сектор поради ниските лихвени проценти. И на следващо място, и тук аз стигам до още един въпрос, който беше поставен, може да има и такива уязвимости в инфраструктурата на финансовите пазари. Трябва да се запитаме откъде може да дойде следващата криза, но трябва да имаме предвид този списък от е, възможни а, източници на такава криза, но това не означава, че те са на лице в момента. Благодаря. Победа за парламента беше а, да се наложи председателя на ЕЦБ да бъде и председател на Европейския съвет за системен риск. Следващия въпрос. Вие сега сте шеф по въпроса за системния риск. Вие казвате, че има успех, също твърди госпожа Нуи. Има пилотен проект, свързан с предотвратяването на системния риск в еврозоната. През 2012 приехте доста препоръки относно фонда за инвестиции. Вие стигматизирахте секюритизацията след кризата с необезпечените ипотечни кредити. Не считате ли, че Shadow Banking ще бъде полезно за 2014 година и трябва ли да се продължи с стигматизацията на секюритизацията? Има някои банки, сред които е една френска, която нямат достатъчна капитализация и вероятно няма да преминат един следващ тест. След въвеждането на системата за спасяване на банките от техните акционери, може би много вложители ще загубят средства, които ще отидат за спасяването на тяхната банка. И как, ако се избегне бейл-ин, може да се финансира капитализацията, рекапитализацията. и какво ще се направи за подобряване на състоянието на пазара на труда. Господин Хокмарк, благодаря господин председател. Когато слушам подобни дискусии, оставам с впечатлението, че най-добре би било да нямаме изобщо банки, тъй като тогава риска ще бъде изключително нисък в банковия сектор. Но след като имаме банки, трябва да чуем как можем да тълкуваме резултатите от стрес-тестовете, дали ще сме в по-добро състояние, ако имаме повече на брой, но по-малки по размер банки или тъй като се прави такова сравнение с САЩ, ако имаме да има финансиране не толкова чрез банките, а чрез по-слабо регулираните останали сектори на, а, за, в финансовата област. Интересуват ме какъв е вашият отговор на тези въпроси. Господин Драги, по първия въпрос, ако видим какво става в банковия сектор, през последните седми години от старта на кризата в края на 2007 година установяваме, че много неща са се променили. Регламентирането беше изцяло преустроено. Голяма част вече се прилага, друга част предстои да се приложи, но посоката сега е ясна. Банковата система сега е по-устойчива, отколкото беше преди. Последния приз, пример, е, който ви дадох за тилък. Освен това, други практики, свързани с стимулите за управителите, се промениха тотално в банковия сектор. Така че да се твърди, че нищо не е направено, е малко пресилено. Същевременно съм съгласен, че не трябва да се самозадоволяваме с това, което сме постигнали и трябва да продължим да следим развитието на нещата, тъй като финансовия сектор не е статичен. Вниманието сега се насочва върху извънбанковия или така наречения shadow banking сектор. Стрес тестовете показаха ясно какво е здравословното състояние на банковия сектор в еврозоната и за пръв път доведоха до по-добро хармонизиране на дефинициите, като например тези за необслужваните заеми. Ние бихме искали да има по-голяма съпоставимост аз споменах някои области, например по въпроса за Goodwill, оценката на определени видове активи и дефиницията за активи с претеглен риск. В банките, особено по-големите банки. Вие поставихте въпрос за, за френските банки. Те не се оказаха слабо капитализирани, между другото съгласно стрес теста и оценката на качеството на активите. Но това е само началото на още дълъг път, който трябва да изминем. Не само да имаме един надзор, но един практика за надзор в цялата еврозона. Що се отнася до последното, което казахте, дали е, трябва да има повече и по-малки банки, това е много труден въпрос. Ако банката е по-малка, тогава риска за системата очевидно ще бъдат и по-низки, отколкото ако имаме голяма банка, която фалира. времено става ясно, че до определен размер може да се говори за економия на мащаба, което предоставя по-добри условия за финансиране на реалната економика по отношение на цените, на техническата помощ, на количеството и прочее. Но има усложняване на нещата и по-трудно се управлява риска за системата. Зависи на кого ще зададете въпроса. Ако запитате малките и средни предприятия, те ще ви кажат, че предпочитат малките банки, защото те са по-близки до клиентите, по-близко са до тези, с които работят. Освен това има по-добър диалог, докато при голяма банка често малките и средни предприятия се чувстват доста дребни в тази голяма вселена. Другият аспект, който следва да обмислим, и това е свързано с въпроса, който беше поставен и по-рано, дали банковата система в еврозоната има прекалено много банки или не. Този въпрос на практика е същия, като този, за който говорим сега. Така че другият аспект опира до това, колко биха стрували колко би струвала една банкова система, съставена от преобладаващо малки банки. Има държави, където има няколко стотици малки банки. Всяка банка има управителен съвет от между 5 и 19 души. Често тези управителни съвети са силно политизирани. Освен това, заплащането на членовете на управителните съвети съвсем не са малки. Те са между 100 000 и над 100 000 евро годишно. Всичко това са разходи, които в крайна сметка се плащат от клиентите. Затова въпросът е много сложен. И това е един от въпросите, който разглежда Европейския съвет за системен риск. Благодаря ви, господин Драги. Ние очакваме резултата ви от работата по шоковете за ликвидността, както и за експозицията на, държав... на държавните а, облигации. Следващият ни диалог ще бъде през 2015. Допълнително ще съобщим конкретните дати. Колеги, благодаря ви. Нека преминем към следващата точка от дневния ред. Искам да коментирам също, че във второто заседание, т.е. във второто изслушване, може би чухме повече новини, отколкото в първото, но журналистите бяха си тръгнали. Нека преминем сега към точка 6 от дневния ред. Годишен доклад за конкуренцията и нейната защита. Господин Месер Шмидт е докладчик. Давам му думата веднага, за да се изкаже. Благодаря ви, колега. Благодаря, господин председателю. Много любезно. Както знаете, това е доклад по наша инициатива в отговор на доклада на Европейската комисия за политиката за защита на конкуренцията за 2013 година. Както винаги, имаме е, много големи ограничения в отговора си на един изчерпателен, пълноценен доклад, но се опитвам е, да се съсредоточа върху тези глави, които са от най-голямо значение за нас и за нашата комисия. Най-напред ще се спра на най-важните въпроси. Имах много ползотворни разговори с някои от докладчиците в Сянка и очаквам да проведа такива разговори и с останалите докладчици в Сянка, надявам се, идната седмица, за да стигнем до разумен компромис, който да доведе до голямо мнозинство при приемането на доклада. Това е важно не само политически, но и чисто прагматически или от логистична гледна точка. Както знаете, по-голямата част от тази сфера е от изключителната компетентност на комисията. И тъй като има такава изключителна компетентност, ние трябва да имаме много солидно мнение. Така че опитваме се да работим конструктивно в дух на компромис. Както казах, вече се срещнах и с назначение комисар, на когото е поверен този портфейл. Той е мой съгражданин. Това е за мен удоволствие. Това улеснява контактите. Госпожа комисарят е получила проекта на доклад като има желание да изслуша това, което и каже комисията. И сега някои от въпросите, разбира се, изхождайки от предпоставката, че всички сте чели проекта. Един от основните въпроси, разбира се, се отнася за вътрешното разпределение на ресурсите в комисията. Всички знаем, че сферата на конкуренцията е от е, огромно значение за функционирането на вътрешния пазар. Също знаем, че някои от факторите в частната сфера е, имат е, много средства за изразходване. Спомням си, е, че при предишното дело срещу Microsoft е, имаше спекулативни слухове, че те имат по-голям интерес да плащат глобите, които ще им наложи Европейската комисия, отколкото да спазват правилата. Това не е приемливо за конкуренцията, така че трябва да има достатъчно ресурси комисията, за да извършва своя контрол върху държавните помощи и за спазване на правилата за защита на конкуренцията. В самото начало на доклада е, е поставена тази тема, е, това е точка втора, защото е толкова голямо и нейното значение. Също толкова важна е главата за държавните помощи, на която е отделено немалко място и в доклада на комисията. Е, е, тук е, има връзка с предишната ни тема. Една повтаряща се загриженост на комисията е тази за държавните помощи, отпускани на банките. Има и една нова тема поне за парламента, за държавни помощи при оползотворяването на средствата от структурните фондове. Комисията неодавна обнародва информация за начина на използване на структурните фондове и за това за нас е много важно да извършим оценка на тяхното оползотворяване на практиката. Общо взето държавите и други публични субекти трябва да бъдат оценявани в начина по който използват тези средства. Е, това е, следва да залегне като основен въпрос и в нашия доклад. Борбата с картелите представлява основен интерес за нашата комисия. Специално е, в точка 9 от доклада си съм се спрял на необходимостта от по-конкретни насоки, срокове, формални права и прозрачност на процесите в тази сфера от компетентност на комисията. Не само заради, но и поради е, висящото дело срещу Google, както и е, по други съображения, е, които правят е, основателно настояването ни за по-стриктни правила. Точка 12 ще видите, че е, тук започвам да коментирам тенденциите в сектора, като съм следвал анализа от доклада на комисията. В енергетиката все още е, има е, огромно изоставане при е, така нареченото разделяне. Е, все още някои държави членки не са приложили третия е, енергиен пакет, нормативните актове от третия енергиен пакет. Това води до фрагментиране на енергийния пазар, което е неприемливо. Фрагментиране на енергийния пазар е все едно да затворите магистралите. Това е неприемливо, ако желаем да постигнем равнопоставени условия за участниците на енергийните пазари. Второ, съм се спрял на цифровия пазар, е, той съдържа огромен економически потенциал и е, за това е свързан с е, много тежки политически въпроси. Те излязоха наяве по време на изборите за Европейски парламент. Също така това е една от темите, които новият председател на новосформираната Европейска комисия открои като фундаментален приоритет – като е, на този въпрос съм се спрял е, по-подробно на... в е, своя обяснит в обяснителната част на доклада си, в мотивите. Както казах, ние имаме големи логистични ограничения. И е, последният въпрос, на който сме се спрял, съм се спрял, е този за нашите формални правомощия и реалните ни възможности да окажем влияние върху работата на комисията. Новият комисар има пълно желание да ни изслушва. Това бе така и с предишния комисар във всички случаи подчертавам, че сега има готовност за работа съвместна, било тук пред комисията или чрез съвместна работна група или по други начини, като разбира се, аз мога само да приветствам тази готовност на новия комисар. Какъв е графикът за работа по този доклад? Е... Имам вече окончателните езикови варианти. 10 е, дни е срокът за предложение за изменение 27 ноември. Ще очаквам срещите си е, с е, докладчиците Сянка в началото на декември, Брюксел или Страсбург, но във всички случаи е, ще ви съобщя бързо датата на срещите и след това 27 януари е насрочен за гласуване в нашата комисия, като очаквам докладът да бъде гласуван на пленарно заседание на сесията през февруари. Благодаря, господин председател. Председателят, благодаря. Веднага давам думата на докладчиците в сянка, като им отделям време за изказване по 3 минути. Първо Бернард Ланти. Благодаря. Политиката за защита на конкуренцията е наистина е, е свързана с е, доста затруднения е, в изпълнителната част е, на институциите на Европейския съюз и това не е отскоро, а се дължи още на Римския договор. Дължи се на неща, които всички помним. Винаги държавните органи е, са много защитно настроени, когато се опре до държавни помощи. И мисля, че това трябва да е първият въпрос, по който сегашната комисия трябва да се опита да работи още по-ефективно, като се придържа към правните основания, които и дава договорът. Политиката за защита на конкуренцията би трябвало да е един от стълбовете на социалната пазарна економика. Защото основополагащите договори на Европейския съюз предвиждат социалната пазарна економика да се гради върху е, свободната конкуренция. Господин Месершмит, е, вие не сте засегнали точно тази част от вашия доклад. Имаме прецеденти от предишни години – Рамон Тримоза е, беше изготвил доклад по тази тема миналата година. И там обобщи повечето от основните идеи, които сме дискутирали през годините. Сега вече е минала една година от този доклад и трябва да принудим комисията да ни каже какво е постигнато и какво още остава да се постигне. Това трябва да го включите в доклада си по отношение на инфраструктурата и отделните економически отрасли. Господин Месер Шмидт е изготвил първи доклад, обаче той подлежи на допълване. Аз съм подготвил голям брой изменения и причината за това, че ние даваме становище по много важна част от европейската политика – където обаче самите ние имаме твърде малко правомощия, ако изобщо имаме такива. Затова е много важно да се отправи призив към комисията да направи насоки за модернизация не само в държавите членки когато е изготвен римския договор, дори нямаше Европейски парламент в днешния му вид. Та значи трябва да се направят насоки за бъдещето на политиката защита на конкуренцията, е, с оглед усилията на държавите членки и с оглед на съществуването на Европейския парламент. Значи трябва да има насоки и да се знае какви е, функции ще изпълняваме ние. И в тази връзка смятам, че можем да поставяме искания. Имам и друг проблем. Сигурно си спомняте трите, трите измерения на политиката за защита на конкуренцията. Член 101 до член 109 от договора за функционирането на Европейския съюз. А, мисля, че и трите измерения на тази политика трябва да намерят място в доклада. Вие споменахте само част от тези измерения, да кажем, е, нарушенията на конкуренцията. Е, в насоките трябва да се каже ясно, че Държавите членки може би не харесват комисията да се бърка в това, което правят в политиката за защита на конкуренцията, но не могат да го избегнат. Не бива да се допускат картели и фиксиране на цените. Мисля, че трябва просто да се върнете към докладите още от миналата година и от предишните години. Голяма част от темите вече са засегнати там. Разпределението на средствата. Нашият колега е, поставя това в центъра на доклада си. Е, вижте, Генерална дирекция конкуренция има хиляди високо образовани служители. И не ми е лесно да е, се съглася, че трябва да искаме допълнително увеличаване на ресурсите там. Благодаря. Е, моля да се придържате към 3-минутната граница за изказвания, защото преводачите ни ще си тръгнат в 6.30. Благодаря ти, Борзани. Е, Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се вместя в трите минути, които определихте. Но... No Нека първо да благодаря на господин Мейстер Шмидт за доклада, по който работи и за презентацията. Мисля, че можем да разчитаме на него за един добър доклад. Добър не само за парламента, но и за обществеността. Европа защитата на конкуренцията не винаги е успешна. Има три важни за нас теми тук, от името на социалистите и демократите говоря. Първо, бихме искали да се обърне особено внимание на единния цифров пазар, защото за нас това е двигателят на економическото развитие и заедостта. Групата на социалистите и демократите не би подкрепила инициативи, които не се грижат за интересите на малките и средни предприятия. И се надяваме този е, доклад да даде допълнителен тласък в тази насок. Втори въпрос. Трябва да говорим за корупцията. Независимо от това, дали става дума за корупция в частни или държавния сектор. И на трето място, и може би това е най-важната тема за нас, конкуренцията няма за цел фирмите да са доволни щастливи. Всъщност, тя следва да служи на интересите на потребителите и да се зачитат всички социални аспекти. Това е съвсем накратко важното за нас в този доклад. Благодаря. Благодаря, Рамон Тремози и Барселс. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, нека първо да благодаря на докладчика за свършената от него работа. Мисля, че този доклад създава възможност за много интересна дискусия по много въпроси, която ще се задълбочи с е, измененията. Първо, как най-добре да се използват човешките ресурси на Генерална дирекция конкуренция? Това е тема, която повдигнах миналата година, когато аз бях докладчик, така че се радвам, че продължавате с тази тема. Тук не говорим за увеличаване на броя на служителите, а говорим за по-добро е, разпределение на броя на служителите, защото по някой път се разследват големи международни корпорации, които имат много повече а, е, адвокати и работещи по случай, отколкото служители на Генерална дирекция конкуренция са заети в разследването. Трябва да се има предвид и какво се случва в банковия отрасъл. Трите най-големи банки след голямата финансова криза, когато много банки фалираха, вече притежават 80% на пазара. Би било добре генерална дирекция конкуренция да се опита да анализира това ново разпределение на пазара и евентуалната му връзка с кредитирането на малките и средни предприятия. И накрая, във връзка с реалната економика и кредитирането й, миналата година за, в доклада за, за конкуренцията говорихме за транспорта. В някои държави членки националните пристанища и националните летища са централизирани. Те са твърде близки до правителството, до държавата. А, това означава, че няма равнопоставеност в Европа. Има някои летища в Европа, които не могат да се конкурира с тези подкрепени от държавата летища и ГД конкуренция трябва да се произнесе по темата. Същото въжи и за отрасла на енергетиката. Има различни цени в различните държави членки, цените се увеличават и, нещо, и това е нещо, което всъщност се отразява на конкурентна способността. Така че ще подам изменения в този смисъл, надявайки се, че ГД Конкуренция ще се занимае с темата и накрая във връзка с директивата за закъснелите плащания. Не всички държави членки плащат сметките си, когато имат някакъв, а, някакви сметки, които трябва да се платят в а, публичния сектор в рамките на 30 дни. Надхвърлят се срокове. И ще подам и някои изменения за Google и тук призовавам докладчика да бъде политически некоректен в този смисъл. Знам, че принципно гледаме да не споменаваме големи фирми и конкретни държави, но този случай антитръстовото производство срещу Google е много важен и трябва да дадем демократичен мандат на Европейската комисия да действа. Направихме го и миналата година. Споменахме Google, получихме много голяма подкрепа. Докладът получи 604 гласа за. Всички големи групи в Европейския парламент се съгласиха, така че можем да направим същото. Благодаря. Палома Лопес има думата. Добър вечер, благодаря. Има две неща, които бихме искали да добавим тук. Първо, има някои е, неясноти по отношение на целите на политиката в областта на конкуренцията, струва ми се. Е, хубаво е, че говорим за економическото възстановяване и за е, търсенето и за прилагането но, но конкуренцията в областта на конкуренцията трябва да действа съвместно с другите политики на Европейския съюз, а именно конвергенция на економиката и създаване на заетост. Трябва да направим всичко възможност да има подпомагане за миньорското дело и за корабостроенето, там където има големи производствени центрове, в които тези отрасли са отрешаващо значение за местната заетост. Ако се либерализират някои отрасли, това може, отрасли, това може да се доведе да доведе до а, трагични посредици и за цялостната економика на съответната държава. Не винаги по-голямата либерализация е от полза, включително и за малките и средни предприятия. Всъщност ние сме против всичко, което би могло да наруши условията на труд на работещите. Мерките по отношение на транспорта може да се окажат точно такива. Смятаме, че през 2013 година е трябвало да бъдат предприяти повече действия в областта на продоволствието. Смятаме, че много дейности в тази област страдат от липса на финансови инвестиции. И смятаме, че е важно да се вземе предвид и спасяването на банките в Испания и някои други страни. А, действително ли е довело то до а, нещо добро за всички? В енергетиката има твърде много скандални ситуации, твърде малко се инвестира в възобновяеми същници на енергия, няма устойчивост, има твърде много олигополи в генерирането на електричество и няма прозрачност като цяло по отношение на сметките на тока и сметките за газ. И така ще е, предложа някои изменения и с удоволствие ще ги обсъдя с докладчиците в Сянка. Благодаря. Мишел Раймон. Благодаря, ще се изкажа на немски. Бих искал да благодаря на докладчика за доклада, който е изготвил. Мисля, че текстът е отчасти приемлив, но може да бъде подобрен. По отношение на транспорта, не е добре да се говори само за свободна конкуренция, но и за е, лоялна конкуренция. И може би е добре да формулираме нещата по-коректно, включително вземайки предвид и околната среда. Потребителите трябва да имат допълнителна полза от транспорта за околната среда. Аз като представител на зелените се вълнувам особено много тази тема. Предходният комисар беше в нашата комисия и заяви, че не е много сигурен дали ще продължи финансирането за Хинкли Пойнт имаме проблем, с който ще, ще трябва да се справя следващата комисия. Изкривяването на конкуренцията в енергетиката, така както се случи с Хинкли Пойнт, просто не е приемливо. Възобновямите източници на енергия не е допустимо да се подлагат на такъв натиск а, от а, държавна помощ за ядрена енергия. Има политика в областта на конкуренцията в Европейския съюз – и особено данъчната конкуренция има своите последици. И ясно, че имаме Люксембург, но има и други страни, в които това е сериозен въпрос и ние като Европейски парламент трябва да настоим да има подходящи рамкови условия тук. Това трябва да бъде подчертано в доклада и комисията, разбира се, има нужда от достатъчно служители, за да може да работи по всички тези случаи. Благодаря. Госпожа Инфелт, една минута. Съвсем накратко. Две неща, които ще формулирам като изменения. Всъщност, те са по-скоро въпроси. Първо, по изтеклата информация за политиката на Люксембург. Разследва се нещата от гледна точка на държавната помощ. Политиката в областта на конкуренцията като цяло е децентрализирана предлага и се предоставена с управление на националните органи за защита на конкуренцията. Е как работят тези органи и изследват ли в действителност решенията в областта на данъците? След това още нещо. решението на съда е, решението по въпроса Бозман, по случая Бозман, става дума за едни футболисти, е, свобода на движението, много интересно решение. Други случаи също се изтрува да се повдигнат, макар и не толкова известни, свързани с професионални спортисти. Професионалният спорт е економическа дейност. Международни спортни федерации налагат ограничения във връзка с това, кои атлети са членове и кои не са. А, този въпрос вече е предложен за разглеждане от Европейската комисия и се чудя дали комисията е готова да разгледа този случай и да действа по равнопоставен начин. Давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Господин Лаген, вие Повдигнахме много важни въпроси. Надявам се, че ще можем да се договорим. Не съм убеден дали трябва да се намесваме в комуникационната стратегия на комисията, но ако това е желание да се включи, нямам проблем. Относно фондовете, аз бях убеден от доклада от миналата година. Мисля, че всичко мина добре и за това е важно да се подчертае отново. Надявам се, че ще продължим да подкрепяме тази формулировка, която фигурираше в доклада от миналата година. Отворен въпрос трябва да се представи на комисията относно осъществяването на непрекъсната оценка на напредъка, който постигаме. Относно Тибор, искам да ти благодаря. Съгласен съм с трите неща, които подчерта. Относно корупцията обаче, считам, че трябва да сме предпазливи в формулировката, без да бъдем или да бъдем много конкретни, а, или а, да не да бъдем много общи, или да посочим конкретни случаи, или да говорим общо за корупцията, която оказва влияние върху политиката за конкуренция. Но съм убеден, че ще намерим вярната формулировка, която да е приемлива за всички. Рамон, въпроса кого да посочим поименно и кого не. Мисля, че ще можем да намерим компромис, като миналата година. Моя инстинкт е, е че в подобен доклад, където изразяваме мнение в област, в която нямаме официално компетенции, това са компетенции в рамките на Европейската комисия. За това е по-добре да не се произнасяме по дела, които са в ход. Но нека да работим на базата от миналата година. Ако нищо не се е случило, от тогава насам ще видим как да процедираме. Относно сектора на транспорта, споменато от Рамон, както от Зелените, от ГУЕ, това е упоменато в 19 и 20 точка от преембюла. Това е свързано и с коментара на Тибор към кого се насочваме. Въпросите за социалния дампинг и свързаните с тях е, относно потребителите, трябва да подчертаем, е, че е, няма силно представителство на потребителите в Европейския съюз, но като Европейски парламент ние бихме могли да застъпим тази позиция. Относно енергийния сектор съм съгласен с казаното. Относно директивата за закъснелите плащания и ефекта върху политиката на конкуренция, можем да обсъдим този въпрос при срещата с докладчиците в Сянка. Лукс Ликс не са включени, защото трябваше да представя проекта си преди този въпрос да излезе в медиите. Така че можем да говорим за общо отношение на Европейския парламент, свързан с избягването на плащането на, на данъци, тъй като това е въпрос, който има силно отражение върху политиката на конкуренция. Трябва да има истинско разследване, сега особено когато а, имаме разкрития може би трябва да се подчертаят е, някои от е, случаите, които са разгледани относно делото Босман. Можем да включим един параграф е, за професионалния спорт. Разбира се, е добре да се включат максимален брой сектори, но аз и секретарията сме подложени на доста строги ограничения, но имаме възможност да представим предложения за изменения. Аз също възнамерявам да представя такива и се надяваме това да бъде един важен доклад в началото на нашия мандат. Благодаря за участието на всички. Още нещо, но казва председателя, трябва да приключваме. Искам да направя едно предложение да проведем още един дебат, след като бъдат представени предложенията за изменения. И сигурно ще има поне 500 изменения, затова трябва да ги оценим. Затова не считам, че трябва да провеждаме заседание на докладчиците в сянка преди това. 27 ноември е крайният срок за представяне за именания до 12 часа на обяд. Разглеждането им ще бъде на 21 януари, гласуването ще бъде на 27 януари. В пленарна зала се надяваме да влезе на 25 февруари. Обявявам заседанието за закрито. Следващото ни заседание ще бъде в 7.30 в Страсбург, понеделник.